Hello everyone. Здравейте на всички. Искам да ви помоля да заемете местата си. If you would like to be seated. So then we can start our meeting this afternoon. Нека да започнем заседанието за днес след обед. Е, с много интересна тема. Предстои ни пред е, презентация от е, Е, Policy Department А. Поканили сме е, е, госпожа Фойглерс, която е член на Фламандската академия на науките от 2004 до 2008 година тя а, работи като съветник на Европейската комисия и в а, съвета ЕРС, член на а, групата на старши консултанти на комисията в областта на научните изследвания. Тя ще ни представи а, анализ относно потенциала на Европейския съюз е, да бъде център за високи постижения и относно това как е, публичните средства могат да допренесат е, за това. Това е подготовка за нашата работа за Хоризонт Европа Препоръките на това изследване ще залегнат в нашата позиция в преговорите с съвета. Сега искам да поканя професор Роглерс да започне своята презентация. Благодаря ви за възможността първо да направя изследването и второ накратко да ви представя резултатите. Вие винаги можете да направите справка в доклада, за това ще ви представя изводите само в основни линии. Както вече казахте в встъпителните думи, ние сме се опитали да видим какъв е потенциал на Европейския съюз да бъде център за високи постижения какво е мястото на Европейския съюз в глобалната среда. След това сме се опитали да разберем как Европейската рамкова програма дава принос за високите постижения на Европейския съюз в глобален мащаб. Защо смятаме, че беше добре да направим това изследване? защото в, европей... в глобалните научни и технологични среди се извършват големи промени, възниква нов полюс и най-вече с участието на Китай. Така че нещата стават по-трудни за Европа. За Европа става по-трудно да запази своята водеща позиция. Но като цяло това може да се разглежда не само като заплаха, но и като за възможност, защото а, се появяват нови, нови капацитети, нови възможности за привличане на а, таланти а, в глобален мащаб и това може да помогне на Европа да задълбочи своята научно-изследователска дейност. Има нови възможности за сътрудничество и специализация. Друга причина, поради която направихме това изследване, е защото предстои нова рамкова програма Хоризонт Европа 2021-2027. Така че сега момента представлява добра възможност да направим анализ. Нека първо да ви представя тенденциите – Съвсем накратко обаче, защото повечето от вас са, са запознати и могат да намерят данните в самия доклад. Най-важната тенденция е развитието на Китай Що се отнася до научните изследвания, до развойната дейност, Китай напредва много бързо. Що се отнася до науката, Китай вече отправя предизвикателство към водещата позиция на Съединените щати. Ако разгледаме някои специфични области, като например машиностроенето, химич, химията, науката за материалите, виждаме, че напредъка на Китай е дори по-бърз и той е не само количествен, но и количествен. Много по-важен обаче е въпроса до каква степен степен е стигнала тази многополюсност, появила се от напредъка на Китай. Друг важен въпрос е дали Европейския съюз е позициониран добре, за да може да се възползва от тези много нива. Една от възможностите да се възползва е чрез международно сътрудничество и една от възможностите за това е да си сътрудничи с други научно-изследователски актьори. Един от индикаторите, един от механизмите са публикациите, друг механизъм е да се погледне международната мобилност на учените. Мобилните а, а, учени обикновено с много по-високо качество, отколкото не а, мобилните. Така че възможността да се привлечат мобилни а, а, изследователи е един от а, индикаторите. За онези, които губят таланти, това е процес на изтичане на, на мозъци, но все пак е важно да имаме добър микс между учени, които идват и учени, които си отиват, защото винаги има такива, които заменяват и такива, които се връщат. Така че като, като цяло а, мобилността е явление, от което печелят а, всички. Въпросът за сега е как се справя Европейския съюз с международното сътрудничество и международната мобилност на а, таланти. Е, първото, което виждаме, че е, Европейските е, държави участват в международното сътрудничество и съвместни международни публикации много повече отколкото Китай. Е, международните съвместни публикации обаче остават в рамките на Европейския съюз. Това от една страна е знак за силата на вътрешния, е, вътрешната европейска среда. Участието с държави извън Европейския съюз също е много важно, защото публикациите, написани от европейски учени в сътрудничество с учени извън Европейския съюз от силни държави, са с много по-високо качество в сравнение с публикациите, които са вътрешни за Европейския съюз. Има много място за е, е, всъщност е, сътрудничеството извън рамките на Европейския съюз увеличава в голяма степен качеството. На първо място виждаме, че Съединените щати и Китай Независимо от настоящите им трудности, когато става дума за научно сътрудничество, то е, е с много високо качество. Сътрудничеството между Съединените щати и Китай е доста по- е, развито в сравнение с сътрудничество с европейските държави. Имам предвид големите държави, Обединеното кралство, Франция и Германия. Така че има много повече, има много повече потенциал за сътрудничество на европейските учени е, с, е, друга, с учени от другите големи играчи. Ако погледнем различните държави в Европейския съюз, трябва да отбележим, че Обединеното кралство е най-силно в своето сътрудничество с Съединените щати и Китай. Другия важен механизъм е мобилността на талантите. Ще се опитам да ви представя основните изводи само. мобилността на таланта между Съединените щати и Китай е много по-развита, отколкото между тези държави и Европейския съюз. Повечето PhD студенти в Съединените щати са от Китай. И въпреки, че една част от китайските докторанти се връщат, друга голяма част остават в Съединените щати. Около 90% остават за повече от 10 години в Съединените щати, така че Съединените щати е, могат да се възползват от тях след като защита докторските си дисертации. Виждате, че това е една ситуация, в която и двете държави печелят, може би в полза малко повече на Съединените щати, отколкото за Китай за момента. Съединените щати успяват да привлекат най-добрите от мобилните таланти, които са по-добри от талантите, които живеят от Съединените щати. Така че нещата до голяма степен зависят от умението да се привлекат таланти от чужбина. Съединените щати наистина печелят много от това, че се умяват да привлекат много таланти от чужбина. Има, разбира се, много такива, които напускат които са с по-низко качество от местните, но след като са с по Така че отвореността на Съединените щати е в полза не само на Съединените е, е, щати, така и за изпращащите държави. За Китай която е много важен донор за Съединените щати. Трябва да се каже, че те губят е, много от висококачествените си е, специалисти. Тоест Китай изпраща най-добрите от своите таланти, е, най-голяма част за Съединените щати. Така че, погледнато от гледната точка на Китай, това е изтичане на мозъци. А, има такива, които се връщат, но тези, които се връщат, са с по-низко качество от тези, които заминават. А, но с по-високо качество от местните таланти, така че виждате, че и Китай печели от а, мобилността. Uh, че и Че тук печелят и двете държави. И имайки предвид това, че Китай изпраща най-добрите си таланти в чужбина, е важно тези таланти да могат да бъдат привлечени, така че за Европа трябва да привлече онези, които напускат Съединените щати, но и онези, които напускат Китай. Най-отворените държави в Европа са Швейцария, Обединеното кралство и има много ясна връзка между високите постижения и отвореността. Отворен, отвореност по отношение на това да привличат таланти, защото те са с много по-високо качество, отколкото местните много е важно да се отбележи също така, че тези държави, Швейцария и Обединеното кралство, имат много голям брой изтичащи таланти, както Швейцария, така и Обединеното кралство заминаващите е, таланти също с много по-високо качество от оставащите. Има както изтичане на мозъци, така и прилив е, е, на мозъци, защото тези, които идват, са по-добри от тези, които заминават. Така че отвореността е в, две посоки, в двете посоки, както навън, така и навътре. За Южна Европа със сигурност може да говорим за изтичане на мозъци, защото тези, които заминат. с по-високо качество тези, които остават. същото може да се каже за тези, които се връщат. За съжаление, обаче много малък брой от заминалите се връщат. Това е дългора за това как е позиционирана Европа по отношение на многото полюси. Така, нека сега да видим как Европейската рамкова програма допринася на първо място. се увеличава бюджета, което е чудесно най-вече за първия стъп. Освен това има специален инструмент, насочен към високите постижения. Въпросът е какво е въздействието на тази програма и на увеличаващия се бюджет. На първо място виждаме, че научните публикации, излизащи от програмата, са с по-високо качество, отколкото средните публикации. Качеството е по-високо и от а, качеството на публикациите вътре в държавите членка. Така че Ралковата програма успява да повиши качеството на публикациите. 3-4 пъти по-високо е качеството от средното. За ЕСА-13 това качество е дори много по-високо. Е, Инструмента е, е, ERC за него може да се каже същото. Как рамковата програма помага на международното сътрудничество, сътрудничество, е, сътрудничество и е, привличането на таланти. Първо за международното сътрудничество. Рамковата програма наистина стимулира сътрудничеството вътре в Европейския съюз и това обяснява факта защо публикациите, финансирани по програмата с по-високо качество от останалите, е, по-голямата част обаче от тези сътрудничества остават вътре в Европейския е, съюз и сътрудничеството извън рамките на Европейския съюз, което финансирано по програмата е а, е, а, ограничено. Има опасност от това да се предпочита вътрешното сътрудничество пред а, външното, но сътрудничеството извън Европейския съюз е с по-високо качество, отколкото вътре в Европейския съюз. Така че а, рамковата програма може да се опита да подобри сътрудничеството извън рамките на Европейския съюз. Сега за международната мобилност на а, таланти. А, има специален инструмент в програмата. Това са стипендиите Мария Кюри. Това е наистина инструмент предназначен само за това. Стипендиите Мария Кюри обаче се наблюдава, че стимулират мобилността вътре в Европейския съюз. По-голям част от тези стипендии са за ам, ам, придобиване на докторска степен. Повечето от стипендиите са, са вътре в рамките на Европейския съюз и много малко от тях извън рамките на Европейския съюз. Най-вече за Съединените щати, много малко за Китай. Стипендиите Мари Кюри биха могли да се насочат и към подпомагане на завръщащите се. Бюджета на Мари Кюри обаче е доста ограничен. Би могло той да се увеличи, за да се работи в споменатата от мен посока. Така, препоръки за бъдещи политики. Мисля, че е ясно това, което казахме до сега. Въпросът е каква ще бъде средата, дали ще остане отворена и свързана и многополюсна. Все още това не е ясно. Ясно е, че за високи че ако искаме да има високи постижения, трябва да поддържаме връзки с всички полюси. Ако обаче полюсите е, прекъсват връзката, каква би трябвало да бъде политиката на Европейския съюз? За сега Китай е най-силният полюс Китай печели от своята отвореност и връзки, но би могла да, но би могла да съществува и в рамките на самата себе си. Съединените щати постепенно ще загубят водещата си позиция, може би не веднага, но с течение на времето ще започне да губи своята позиция. А за Европейския съюз възможността е да бъде вътрешно интегрирана и интегриран и отворен извън своите собствени рамки. Така че най-важните препоръка, която имам е а, да бъдем отворени и свързани с останалите части на света, също така да се опитаме да бъдем привлекателни като полюс чрез инвестиции. А, в научно-следователската и развойната дейност, защото по този начин може да се привлекат най-добрите от мобилните таланти, да се намерят най-добрите партньори за сътрудничество. Също така Европейския съюз трябва да продължи да изгражда своя вътрешен мобилен пазар за научно-следователска и развойна дейност. Трето и е много важно условие да се поддържа отвореност извън Европейския съюз, да изпращаме талант, нашите таланти навън и да привличаме такива отвън, най-вече от Съединените щати и а, Китай. На това място ще спра и ще очаквам с нетърпение вашите въпроси и коментари. Каликс, много ви благодаря. Колеги, тъй като започнахме с малко закъснение, ще ви помоля да се придържате към отреденото ви време за изказване. Започваме с координаторите по две минути на човек. Ще бъда много строга. Госпожа Карвайо. Добър ден, благодаря ви, госпожо председател. За мен е удоволствие да видя колегата, която познавам от много години, Добре дошла на днешното заседание. Въпросът е до каква степен изследователската дейност зависи от самият учен или в случаят от самият занимаваш се с новаторство човек. Основната цел на програмата отдавна беше създаването на общоевропейското научно-изследователско пространство и много важни публика... научни публикации бяха възможни благодарение на подобряване на културата за сътрудничество в нужната област. Сега тенденцията е все повече да се съсредоточаваме върху индивидуални екипи, основа на... към индивидуални изследователни, как това се вписва според вас в цялостната програма. Вторият ми въпрос е свързан с отвореността. Аз винаги съм защитавал принципа за отвореност в областта на науката. Науката трябва да е възможно най-отворена. Най а по въпроса за иновациите, прилагането на отвореността към иновациите, смятам, че, че науката се, се на световно равнище, отворена за целия свят, а иновациите са по-скоро местно, регионално явление и сътрудничеството и отвореността се оказва по-сложно по редица причини, така че бих искала да чуя вашето мнение за отвореността в областта на иновациите и технологиите. Благодаря ви. Не виждам координатора на социалистите и демократите. Някой друг иска ли да го замести? Не, в такъв случай давам думата на госпожа Длабайова. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за изложението и за получването. То ми се струва доста полезно. Имам само няколко въпроса към вас. Какво според вас можем да направим, за да привлечем повече частни инвестиции, за да можем да съчетаем публични и частни инвестиции? Тоест, как да можем да привлечем и частните инвестиции към научно-изследователската дейност? Втори коментар. След като изготвихте вашето проучване, смятате ли, че Европейския съюз добре използва всички възможности за полезно действие между образованието, индустриалните познания, сектора на шведската дейност и финансирането? Всички възможности за съвместно финансиране от, ев... от европейските фондове, от регионално равнище частните частното финансиране. В началото споменахте интересни изводи за сътрудничеството с Съединените щати между Съединените щати и Китай, между Съединените щати и Обединеното кралство. Можете ли да дадете по-конкретна информация за, за сътрудничеството в научната област? И третият ми въпрос е може би малко по-философски по своето естество. Какво може да направим тук в Европа, за да задържим и да привлечем дори талантът на младите хора? В Съединените щати се справиха по-добре по последните десетилетия, за да привлекат младите таланти в САЩ. Как, какво може да направим тук в Европа? Как да обучим цялото ново поколение или да привлечем талантливите талантливи млади хора, защото се опасявам, че всички много талантливи млади хора ще напуснат Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Нинисто. Благодаря ви за проучването. То е изключително важно и е много важно да сме наясно каква е позицията ни в международното съревнование с Китай и Съединените щати, особено в областта на науката. Аз идвам от Финландия и ние в Северна Европа сме убедени, че сътрудничеството в целият регион Северна Европа беше много, и сега много важна роля в нашия успех. Така че сте прави, имаме нужда от отвореност не само за, останата, за останалите държави в Европейския съюз, но и отвореност към целият свят. Така че това е важна възможност за влияние, което трябва да се възползваме и да гарантираме, че научните ни общности продължават да са отворени за сътрудничество и за бъдеще. Ако имате какво да добавите по темата, ще се радвам да го чуя. Имам още три коментара. Първите свързан с разходите за щатска дейност. Ако погледнете какво, какво, се дава, какво средства се отделят в Китай или в Южна Корея, там се отделят все повече и повече средства за научна развойна дейност. Това обаче не въжи за по-голямата част от европейските държави и проблемът е на равнището на държавите членки. Така че как може да гарантираме, че Европейския съюз като цяло и всички държави членки отделят 3% от БВП за научно-изследователска дейност? Следващия въпрос е за привличането на учени и задържани тук в Европа. Привличането на качествени специалисти е от много важно значение не само за Европа, но и за останалата част от света. Целта обаче имаме нужда от високо качество на инфраструктура за научни изследвания. Как може да, прилагам, да приложим дългосрочен проект за гарантиране на тази нощна инфраструктура, за да сме сигурни, че младите таланти ще дойдат в Европа. И накрая отвореност не само по отношение на международната нужна област, но и отвореност на данните. Как можем да гарантираме, че системата насърчава създаването на отворени бази данни и споделяне на научните постижения. Благодаря ви. Grazie, grazie per благодаря за това проучване и благодаря за презентацията. По повод е, привличането на таленти от трети, таланти от трети страни, кои са секторите, които имат нужда според вас от е, външен принос, за да може да се осигури прогрес, развитие спрямо настоящата ситуация. От друга страна, ние проучихме проблема с изтичането на сило вещество от Южна Европа. Това е много голяма възможност за научните изследователи да се види какви са областите, откъдето това се случва. И увеличаването на баланса има някои области, където трябва да се работи. И на второ място едно уточнение. Кои са факторите, които ограничават положителното отражение на научните изследователи, които се прибират в е, своите страни? Какви са пречките и какво може да се направи? Благодаря ви. Не виждам други координатори в залата. В такъв случай давам думата на останалите колеги, които биха искали да се изкажат. И така, думата има госпожа Маркес за една минута. Yeah. Muito obrigada pela palavra e parabéns pelo estudo. Благодаря за това проучване. И въпросът, който исках да задам, касае това научните изследователи да не остават без работа. Вече говорихме по този въпрос, да се види как без да се забравят критериите за високо качество, ние да бъдем по-активни в Европейския съюз. Така че искам да попитам как стои въпроса с сътрудничеството с трети страни. Нашия проблем е това да привличаме таланти. Казахме вече, че това е проблем, но ние също трябва да видим как може да организираме сътрудничеството с трети страни, не само с Штатите и Китай, които са наши конкуренти основни, но да видим с другите страни как да развиваме сътрудничеството и как да насърчаваме местните таланти да си остават при тях. Не само те да идват тук. Така че трябва да има едно равноправно сътрудничество между нашите научно-изследователски центрове и тези в третите страни, по-специално на някои по-далечни континенти, като например Африка. Uh, Благодаря ви. Госпожа Фокс има думата за една минута. Микрофон за оратора. Apologies, new, um, a new MEP. Thank you very much for the Много ви благодаря за проучването. По отношение на световната научна общност, Опасявам се, че Европейския съюз действа като голям блок, който не насърчава международно сътрудничество, а напротив, насърчава сътрудничеството с Китай и Съединените щати. Става ясно, че затваряме като блок, който се слушава по-скоро върху сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, а не външно сътрудничество, което е много жалко. Говорим за изтичане на мозъци, но има и други опасности, като това, което се случва в Обединеното кралство, например. Има много таланти в Обединеното кралство, например, и много хора, е, които придобиват е, британско гражданство, се занимават със своята научна дейност, но по-лесното в случая е да се привлечат да се привлекат е, китайските таланти, при положение, че има толкова много таланти на място при нас, хора, които трябва, просто да имат възможността да си свършат качеството, на работата. Така че ми се струва, че подхождаме малко мързеливо към въпроса развитието на наука науката, търсейки таланти навън. Никой друг не иска да вземе думата. В такъв случай давам думата на нашият гост, госпожа Войгер, е, за отговор. Благодаря ви. Предвид какви въпроси ми зададохте, съм убедена, че парламент обсъжда точно темите, които трябва да обсъждам. Съвсем накратко ще ви отговоря, но разбира се, на ваше разположение за по-задълбочени разисквания. Така започвам с госпожа Карвайо. Как сътрудничеството се съчетава с все по-засиленото сътрудничество върху отделни индивидуални екипи? Вярно е, че се случваме в отделни екипи, те са много важни, но голяма част от тях всъщност са международни екипи, така че има тук и сътрудничество, и а, международната мобилност е много важен фактор. А международното сътрудничество често проистича от факта, че в екипа ви има хора дошли от други институции. Така че от тази гледна точка индивидуалните екипи и сътрудничеството работят отлично, ако индивидуалните екипи са достатъчно отворени за международната мобилност. Така че аз тук не виждам противоречие, по-скоро виждам взаимно подпомагане. Така че международната международното сътрудничество и индивидуалните екипи работят в рамките на полезно взаимодействие отбелязваме, че говорим за отвореността в нужната среда, където фактът, факта, че двете страни са печеливши, е по-лесно се вижда, отколкото в областта на иновациите. И вярно, че колкото повече наближи пускането а, в, а, в обращение от търговска гледна точка, толкова по-трудно си представя международното сътрудничество, тъй като важен става въпроса, кой всъщност е собственик на съответната на, на, на, на продукт но иновациите често се случват в страните, където има добро международно сътрудничество по на научната среда или има добра мобилност. Ако, ако успеете да привлечете много таланти, те няма да останат само в нужната среда, те ще се прехвърлят и в промишлената сфера и привличането на международни таланти се превръща и в важен, важен залог за компаниите, които могат да използват глобализацията в свой интерес. Така че от тази гледна точка отвореността на науката дава възможност чрез иновациите да се използва глобализацията и чрез привличането на тези а, учени промишлеността може да се възползва от отвореността на науката. Следващия въпрос беше дали Европейския съюз достатъчно се възползва от полезните взаимодействия, включително и между различните източници за финансиране на европейско и национално равнище и рамковата програма. Първо смятам, че в едната рамкова програма може да има доста повече полезни действия. Споменах програмата за мобилност Мария Кюри, който обаче може да е по-добре съчетана с инструмента за сътрудничество. Надявам се, че успях да ви убедя, че има доста повече облаки, ако има по-добро взаимодействие между различните инструменти. Освен това, когато финансирането на страната домакин на сътрудничество са достатъчни. Това е много важна, на стъпка напред. Тоест, важно е да се осигурят нужните средства за подкрепа на завършващите се научни сътрудници, сътрудници особено важно е за държавите, които успяват да, успеят да привлекат а, повече таланти. Въпросът е как може да привлечем тези таланти беше зададен повече от веднъж. проведох анализ въз основа на данни от изследвания. Въпросът, зададеният въпрос беше какво насърчава младите хора да вземат участие в международната мобилност. Други въпрос ще по-конкретно съточен върху рамковата програма. Мобилните хора са обикновено много талантливи хора и причината, поради която решават да станат част от тази международна мобилност е възможността да напреднат със своята следователска дейност, за да могат те да са там, където се работи по тяхната област на най-високо равнище. Съответно имат нужда от възможно най-добрата област. Така че високите постижения, Високачествената инфраструктура и, способност, и възможността да работят съвместно с другите най-дълтливи хора са основните мотивации за тези хора. Така че най-добрият начин да привлечем млади хора е като гарантираме, че сме създали нужните условия за високи постижения на учените тук. Другият допълка ще е свързан за международното и местно сътрудничество и въпросът за сътрудничество в рамките на Европейския съюз и в сътрудничеството с страните извън Европейския съюз. За мен двете са взаимодопълващи се. Международното сътрудничество, включително и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз е много важно, за да се гарантират а, високите постижения, но сътрудничеството в рамките на Европейския съюз не може да замести външното сътрудничество, дори напротив. Изграждането на добро сътрудничество в рамките на Европейския съюз може само да допринесе за по-добро сътрудничество с други водещи партньори извън Европейския съюз. Така че не бива да се противопоставят на двете тенденции. Напротив, чрез вътрешното сътрудничество се изгражда капацитет, който пък допринася за по-добро външно сътрудничество. Достъпа до инфраструктура за научни изследователска дейност е важен аспект, който беше споменат и това е една от е, основните цели на хората, които участват в международната мобилност. Достъпът до инфраструктура и достъп е, до други изследователи, работещи в същата област. И отново по-доброто съчетаване на различните системи, инструменти и програмата Мари Кюри ще ни помогне да извлечем максимални ползи от рамковата програма. На няколко пъти беше споменат въпросът и наречен изтичане на мозъци, особено за страните от Южна Европа. Държа да отбележа, че не можем да спрем тази тенденция чрез опити за ограничаване на напускането на кадри. Това е погрешният подход. Как можем да сложим край на тази тенденция, да изпратим младите хора, да ги пуснем да напуснат, което да гарантираме, че те ще се върнат обратно. трябва, зато трябва да се премахнат пречките за завръщането. На първо място трябва да се гарантира, че тези хора ще се върнат в родната си страна, ако са сигурни, че това няма да представлява заплаха за научната им кариера. Тоест да се гарантира, че е налична висококачествена система за научно-изследователска дейност. И пак не трябва да се случаваме само върху системата в съответната държава, а в цялостното европейско научно цивателско пространство, за да привлечем тези хора. Така че нека тези държави да останат отворени и да продължим да изграждаме европейското научно пространство, е най-добрият начин да гарантираме, че повече хора ще пожелаят да се завърнат в Европа. Въпросът е как, как съчетава високите научни постижения с а, сближаването Важно е да подчертаем отново, че талантът е основният е, инструмент за високи научни постижения. И основният ключ за това е мобилността. Само по този начин може да гарантираме, че има и приобщаване и изближаване. Пак казвам, тези отделни аспекти не се изключват помежду си, не си противоречат. Ако искаме изближаване и приобщаване имаме нужда от изграждане на нужната система от високи постижения. И последния коментар. А, дали не е мързелив подход в опита да привлечем таланта от Китай, вместо да инвестираме в собствените си научна и изследователска дейност. Ами смятам, че това не е мързлив подход, защото най-добрите китайски учени ще дойдат само ако ние разполагаме с най-добрата инфраструктура. Тоест, ако нямаме достатъчно добра местна научна база и достатъчно добри учени тук, най-добрите китайци няма да дойдат при нас, така че това не е мързливия подход. най-добрият начин да се привлекат таланти е чрез изграждане на възможно най-добрата инфраструктура за нужните изследователска дейност тук. Благодаря ви. Получването беше наистина много интересно и полезно в подновяването на дебата по тези теми за следващата рамкова програма. Много ви благодаря, госпожо професор. Сигурна съм, че отново ще се допитваме до вас по темата от време на време. Вие действително сте отличен кадър по темата, така че отново много ви благодаря за присъствието. Uh, И така, колеги, ще го... Приветствам се добре дошъл сред нас е, господин Юхан Лепесар, е, новообределеният за кан... кандидат е, за поста директор на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, позната под името ЕНИСА. Добре дошъл сред нас. Искам да ви припомня, че съгласно член 36 от акта за киберсигурността, с която се учредява агенцията ЕНИСА, преди назначаването кандидатът, избран от управлявителният съвет, трябва да бъде одобрен от нашата, от Ресурсната комисия на Европейския парламент, т.е. от нашата комисия. И така днес сме подготвили предвидели един час, за да чуем встъпителното изказване на кандидата за директор, след което ще имате възможност да зададете своите въпроси. и Накрая ще чуете отговори на тези въпроси. Надявам се, че ще проведем по този начин една много ползотворна дискусия. дискусия. Господин Лепасар, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми члена на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да ви се представя и да обсъди с вас работата на ЕНИЗА, да обсъдя това какво може да направи ЕНИЗА, за да повиши киберсигурността в Европейския съюз. Киберсигурността представлява не само а, предизвикателство, с което трябва да се занимават специалистите, с това предизвикателство трябва да се занимават и политиците. А, акта за киберсигурността влезе в сила това а, лято. А, киберсигурността касае много сфери на нашия а, живот. Киберсигурността защитава основните права онлайн и засяга основни сектори, като далеко съобщенията, здравеопазването, транспорта и така нататък наред е, с солидните национално европейски е, стратегии и солидната правна рамка, работата в областта на киберсигурността изисква опит, знания, умения и капацитет капацитет. А, също така и е да бъдем в крак с техническото развитие. А, има високи очаквания към киберсигурността в национален и международен план. Мисията на ЕНИЗА е да се създаде високо ниво на киберсигурност в Европейския а, съюз. ЕНИЗА трябва да предложи опит и съвет в тази област. Настоящия изпълнителен директор Удо Хемгардс допринесе значително за повишаване на капацитета на агенцията, за което му благодаря. В настоящия контекст киберсигурността стана все по-важна, защото всички области а, на политиката се изправят пред големи предизвикателства и затова Европейския съюз беше принуден да а, приеме всеобхватна правна рамка. Европейския съюз е водеща в правната работа в тази област. Искам да благодаря на предишния председател на тази комисия Яржи Бузик за работата, която той свърши, свърши във връзка с акта за киберсигурността. Да благодаря на останалите членове на комисия за повишаване на киберсигурността, като например госпожа Пилар де Кастио. Като цяло искам да благодаря на Европейския парламент за това, че ам, а, ни създаде правна основа, на която да работим. Агенцията да този акт за киберсигурността за нас ще бъде това, което а, а, стана регламента за защита на данните в областта на а, защитата на личната сфера. Акта за киберсигурността влезе в сила, както казах, това лято. Агенциите, е, които получиха постоянен мандат е, да, помагат е, на Европейския съюз за работа в тази, е, в тази област, ще увеличат своя набор от услуги. Нека сега, госпожо председател, да кажа няколко думи за ролята, която ни предстои да играем през е, следващите години, най-вече по отношение на сигурността на информацията. Агенцията трябва да допренесе за по-добро общо е, е, разбиране и за най-добро приложение на директивата. Агенцията може да окаже подкрепа при изготвянето на систематични качествени анализи за приложението на директивата в различните държави членки, в различните сектори. Тя може да помогне на държавите членки чрез групата за сътрудничество да разпространят добрите практики и да се възприеме общо разбиране и концепция да се изградят синергии с други европейски сектори и органи агенцията може да предостави независими анализи за работа с новите технологии в тази е, област. Второ, Агенцията може да помогне на държавите членки да изградят и да поддържат необходимия капацитет, например, чрез изграждане на набор от експерти. Също така би могла да оказва целенасочена помощ. Агенцията би могла да извършва оценка на ситуацията по отношение на киберсигурността и да предлага бъдещо развитие, заедно с други европейски агенции, органи и е, обществеността. Агенцията може да подкрепи сътрудничеството в рамките на, на законодателството, да изгради екипи за отговор Агенцията може да превежда годишни прегледи на киберсигурността и по този начин да увеличи доверието между участващите. Агенцията също така може да помогне на държавите членки да се извлекат полуки от досегашните грешки. И накрая, но не на последно място, агенцията трябва да допренесе за увеличаване на съзнанието на ключовете, е, е, ключовите играчи, за да увеличи киберсигурността и киберхигиената, е, също така да разпространи добрите практики. в рамките на изграждането на среда на киберсигурност, агенцията трябва да помага на комисията и на държавите членки е, да изработят ясни оперативни е, планове за работа в областта на киберсигурността Това може да, да стане чрез изграждане на, на връзки а, и а, синергии с съответните европейски агенции и органи. М- частност, агенцията трябва да стъпи на досегашния опит в различни области на Съюза. Агенцията също проактивно трябва да работи с заинтересованите страни, като например групата за сертифициране гарантирайки, е, че са направени консултации с европейските органи и заинтересовани лица, агенцията може да предложи решение за малки и средни предприятия. Ениза също така трябва да стане по-видима и да присъства повече след тези, които взимат решение. Агенцията трябва да може да преведе киберзнанието на разбираем език, достъпен и за неспециалисти. Това а, ще помогне на органите, които взимат решение в целия Европейския съюз ЕНИЗА по този начин може да изпълни своя основен мандат и да помогне на Европейския съюз да изгради устойчивост в различните сектори. Предстои ни да се изправим пред много предизвикателства, да разработим капацитета, който ще е необходим. Агенцията не може да изпълни своята мисия сама, защото не разполага с неограничени ресурси. Агенцията трябва да разчита на компетентността на страните членки. за трябва да изгради връзка с неразлични групи от заинтересовани лица, да изгради мрежа и сътрудничество. за трябва да създаде си енергия с други европейски органи и играчи, в това число и частния сектор. ЕНИЗА трябва да създаде нов програмен документ въз основен актер за киберсигурността. този контекст а, е изключително важно агенцията да запази и да развие добрите стандарти за управление, а, с които а, работи сега. ЕНИЗА е а, агенция, която исторически е, се е сблъсква с много предизвикателства по отношение на човешките ресурси. Много от тези предизвикателства бяха избрани в последния доклад за освобождаване от а, е, отговорност. На, а, е, тези предизвикателства бяха най-вече ограничението на мандата и променящото се а, е, седалище. А, ново споразумение за седалището на агенция ще помогне на а, ЕНИЗА да заздрави своя капацитет и да представи конкретни резултати. А, Смятам, че е, добрия е, мандат и постоянното основно седалище ще помогнат на Ениза, но това няма да бъде е, достатъчно. Е, трябва да се изгради култура, която цени опита и знанията на своите е, служители. Е, е, трябва да направи направи така, че талантите да работят в различни държави е, е, членки да дават своя принос. Всичко това може да помогна за изграждане на доверие и преодоляването на недостига на компетентност. Искам да благодаря за подкрепата за агенцията, за това да и се осигури ясен мандат и да се създаде солидна и ясна правна основа, на която агенцията да работи. Благодарим за диалога между комисията и агенцията. Мисля, че в рамките на този диалог заедно можем да определим по какъв най-добър начин агенцията да работи за благото на Съюза. Благодаря ви за презентацията. Колеги, Имате думата за максимум две минути. Госпожа Карвайо е първата в моя списък. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Поздравявам ви за вашето избиране. Избран сте да а, вършите трудна работа. Вие споменахте някои от трудностите. А, Трудна, защото е и много важна, защото темата е много важна за Европа и става все по-важна. Много техническа, много комплексна, политически много чувствителна тема. Както казахте, в преходен период сме с големи проблеми. Има трудности с местоположението, с бюджета, трудно се привличат сътрудници, трудно се намира място за офис. Основ... Основният ми въпрос е какво конкретно ще направите, за да решите тези практически проблеми? И какво може да ни кажете за да ни уверите, че може да разчитаме на вас. за да ни уверите, че вие сте на висотата на задачите, които трябва да изпълнявате. Имам предвид политическо управление, управление на финансите, работа с националните органи, сътрудничество в международен план. Как ще ни уверите, че имате достатъчно професионален и личен опит за работа в една толкова важна област. Благодаря ви. Госпожа Калорант. Благодаря, госпожо председател. Удоволствие е да ви видя, господин Лепасар, тук. Поздравявам ви за номинацията. Голямо удоволствие беше за мен да ви слушам, тъй като имате конкретни идеи, конкретни планове за прилагане на правната рамка, мерки за изграждане на доверие, за изграждане на капацитета, киберхигиена и така нататък. Това са все теми, които са изключително важни като естонец и а, биш председател на комисията а, за киберпространството, съм ви виждала в действие и аз лично нямам никакво съмнение, че вие ще бъдете отличен изпълнителен директор на ЕНИЗА. Защо го казвам? Защото съм ви виждала в действие, знам колко дълбоко познавате всички въпроси, свързани с киберсигурността, а, също така, защото участвахте в процеса на създаване на законодателството. Моят въпрос е следния. Вие казахте, че киберсигурността не може да бъде въпрос само за държавите членки. Имаме нужда от приобщаване, от е, подход от много е, държави. Тук наистина трябва да си сътрудним с всички заинтересовани страни, частния бизнес, вижте учебни заведения, НПО. Как виждате едно такова сътрудничество? Благодаря. Благодаря, госпожа Гамон. Благодаря, госпожа председател. Имам един общ, един теоретичен въпрос и още няколко специфични. Общия ми въпрос е... Какво, какъв ще бъде вашия подход към политиката а, по отбраната в нейния аспект на киберсигурността? Имам предвид е, борбата е, с тероризма и защита на Европейския е, съюз от атаки. Имаме два специфични въпроса. Къде според вас и границата между ЕНИЗ и Центъра за компетентност в областта на киберсигурността? Къде е сътрудничеството между тях. И втория ми въпрос е как може да гарантирате че ще бъде да даде тласък на научните изследвания в областта на киберсигурността. А, а мрежите за киберността според вас те допълващи ли са и в какъв аспект са допълващи се и каква ще бъде ролята на вашата агенция в намиране и определене на проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на тази мрежа. Благодаря. Не виждам господин Иниста. Някой ще говори ли вместо него? Да. Не виждам а, името ви. Благодаря за възможността да разговаряме с вас, господин Лепасар. От вашето CV Разбираме, че сте следвал политически е, науки. Това малко изненадващо за човек, който работи на вашата позиция, но се случва понякога. За вас е чудесна възможност да убедите всички членове на комисията и че вие сте най-подходящия. Искам да ви попитам какви са вашите планове за бъдеще. Ще трябва да представите стратегически документи, които определят как ще се развие организацията с някои индикатори за работата на тази организация. Бих искал да чуя от вас какво мислите по този въпрос. И ако може накратко да коментирате киберинцидента 2018 година, защото имаше естонски идентификационни чипове, които не се оказаха сигурни. Какво смятате за апдейтите, които трябва да е, гарантират сигурността на системата? Имам няколко въпроса. Първо, искам да разбера какви мерки предвижда Ениза, за да подобри сигурността на мрежата във връзка с въвеждането на 5G. Второ, смятате ли, че можем да намалим нашата зависимост от един единствен доставчик, не би ли трябвало да насърчаваме оперативната съвместимост, а, за да може а, много оператори да ползват а, мрежата? И трето, бих искал да разбера дали има стратегия за намаляване на технологичната зависимост. Благодаря, господин Тошановски. Първо, благодаря ви е, е, и ви поздравявам за вашата номинация. агенцията е много важна и нейната важност ще расте през следващите години. Имам два въпроса. Акта за киберсигурността до когато го приемахме, имаше дебат относно сертифицирането на определени продукти, дали то да стане задължително или да остане доброволно. А в рамките на дебата за 5G според вас трябва ли да въведем задължително сертифициране, защото това ще има, ще има отражение върху економическия аспект на нещата? И от дискусията а, не стана достатъчно ясно къде е границата. Втория ми въпрос е следния. В комисията ИТР винаги съм подчертавал колко е важно всички европейски агенции да си сътрудничат, защото една единствена агенция никога не би била в състояние да гарантира киберсигурността, ако работи изолирано. Как виждате сътрудничеството с другата агенция, която работи в областта на киберсигурността? Как ще обменяте опит? Благодаря. Няма други желащи да се изкажат в моя списък. Имате. А има още желащи. Госпожа Ниблер. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също искам да ви поздравя за вашата номинация, за директор на ЕНИЗА. Искам да ви пожелая много късмет на този отговорен пост. Имам един коментар и два въпроса. Знаете, че ние от парламента много се борихме за това е ни за да има силна позиция, както спрямо държавите членки, така и спрямо Европейската комисия. Аз искам да ви окоръжа да използвате капацитета и компетентността, които са отредени на вашата агенция с акта за киберсигурността, да ги изпълните с живот. Колегата Корумбашев и социалистите и е, демократите казваха, че ЕНИЗА не бива да бъде просто секретарят на комисията, а да бъде независима и самостоятелна. Надявам се, ЕНИЗА да стане важна агенция. Имам два въпроса. Господин Тушановски зададе вече е, е, един въпрос, който също ме интересува. А, исках Искам да задам въпрос във връзка с програмата, текущата програма, докъде сте стигнали, защото факта за киберсигурността сме предвидели да се създаде сертифицираща група в областта на киберсигурността. Създадена ли е тази група? Предстои ли вие? Включен ли сте в тази група? И последен въпрос. Имате много нови задачи, но също така и много задачи, които отдавна изпълнявате. Какви са вашите основни приоритети за следващите месеци? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лайтомакес. Благодаря. Поздравления за номинацията. Киберсигурността е нещо много важно. Това е не е само технически въпрос, но и политически и социален защото киберсигурността повишава доверието на нашите граждани и сигурността на единия пазар. Минавам на португалски. Предвижда се създаване на Европейски център за умения в областта на киберсигурността. necessita de ser atualizada e precisamos. Mas na perspectiva сигурността в областта на морския транспорт, там имаме нужда от значително е, апдейтване на стоящите е, мерки за е, гарантиране на киберносигурност, тъй като морският транспорт играе много важна роля за европейската економика, така че се питам дали имате някакви идеи за този конкретен сектор. Благодаря ви. Thank you. Мадам Дал Кастио. Госпожа Кастио. Uh, uh, um, Поздравления за е, вашето избиране. Аз също съм имала възможността да работя с вас пред предишния мандат, както знаете. Един от е, аспектите, по който трябва да работите, по-добрата координация с държавите членки – но а, същевременно трябва да си сутруд... да имаме сътрудничество и в международен план, да изградим международна политика. Киберсигурността не е проблем, с който Европейския съюз може да се справи самостоятелно. И този смисъл как да насърчаваме политики, които са съвместими с политиките на нашите международни партньори, например, разследване, изграждане на капацитет и така нататък. Това е важно. Това са важни неща и те не могат да чакат, докато ам, развием агенцията. Какво възнамерявате да направите тук? Благодаря ви и пак поздравления. Благодаря. Господин Гайер, благодаря. Поздравления и от мен. Имам един специализиран въпрос, който вече беше зададен обаче другите колеги. Затова ще ви задам друг един въпрос, свързан с бюджетния контрол. Говорихте за споразумението, изключено с Гърция. Искам да ви попитам дали според вас а, а, са елиминирани административните проблеми, които имахме в миналото. Ираклион беше определен за седалище, имаше проблем с достигането. Ситуацията беше абсурдна. Официално седалище Ираклион. Основната работа се вършеше в Атина. А, а, разбира се, агенция, която има две седалища, работи доста неефективно и за това искам да чуя от вас дали с новото споразумение са решени тези най-съществени проблеми. Thank you. Uh, Mrs. Е, госпожа Китедал. Благодаря. Благодаря за презентацията. Поздравления за а, избирането ви. Имаше много кибератаки срещу нашето общество. Терена става все по-труден. Ян Столтенберг, генералният секретар на НАТО, каза по различни поводи, че НАТО ще се отбранява в областта на киберсигурността, а онлайн и така нататък. Как смятате, че Европейския съюз трябва да се движи на този комплексен терен? запазвайки все пак същевременно и суверенитета на държавите членки в тази област. Господин Гонзалес Кансарес. Благодаря, госпожо председател. Браво, поздравявам. Поздравявам ви за назначаването ви на длъжност изпълнителен директор, което е много важна агенция, която беше засилена след последната реформа и беше дадена по-висока роля във връзка с ресурсите. Знаете, че в областта на сигурността ние сме изправени пред много сериозни заплахи, примерно в рамките на избори а тук ние сме изправени, ние сме тук всъщност гръбначен стълб на 5G. И имам един въпрос за, във връзка с препоръките от 2019-74, което иска държавите членки да направят оценка на рисковете във връзка с 5G до 5 юни. Но виждам, че 5 държави членки не са извършили това проучване и следователно бих искал да зная какви биха били отраженията и, и усилията, които се извършват от държавите членки, за да може държавите членки да спазят тази цял. До 30 октомври е последната, последния срок, доколкото разбрах, от информацията, която вие обнародвахте, за да довършим тази, това проучване на рисковете. И последното последната забележка бих искал да зная какво е ваше становище относно китайските въпроси? Господин Тръмп каза, че ние трябва да бъдем притеснени относно е, позицията на Китай. Thank you. Someone else? Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? В такъв случай ще добавя и аз е, един въпрос, тъй като сутринта обсъждахме темата за 5G ще се присъединя към някои от колегите, които зададоха въпрос в това отношение. Смятате ли, че ЕНИСА трябва да има какво да каже относно оборудването, което използват операторите? Тоест, дали ЕНИСА би следвало да ги насърчават да използват оперативно съвместими технологии при разгръщането на мрежата за 5G? Това е първият ми въпрос. На второ място, вчера беше изключено споразумение между Полша и Съединените щати. И в него се споменава 5G и сигурността на 5G мрежите. Да, аз се питам дали ЕНИСА може да насърчи създаването на консолидирана европейска рамка, за да имаме е, единен подход, единен подход на държавите членки относно сигурността на мрежата 5G. В противен случай всеки ще започне да се изключва собствени споразумения. Благодаря ви. Сега е, отново е ваш ред. Доста страници с въпроси изписахте. С нетърпение очаквам да чуем отговорите ви. Много ви благодаря за интереса, който проявявате към ЕНИСА и към киберсигурността. От общата насока на въпросите ви оставам с впечатлението, че всички смятат киберсигурността за изключително важен въпрос. Благодаря ви за което. Благодаря ви също така. Благодаря на вашата комисия, че отделя толкова много време на нашата агенция, че смята ениса за възможност за работа по тези въпроси на европейско равнище. Ще се опитам да обединя въпросите ви, да им отговоря възможно на изпито, защото госпожа председателя каза, че разполагаме само с един час, но съм готов да обсъждам темите по-задълбочено с вас в бъдеще. Първият е въпрос за моята квалификация и способностите ми като директор на ЕНИСА. Когато реших да подам кандидатурата си, го сторих убеден, че опитът и е, квалификацията ми могат да са полезни не само на ЕНИСА, но и на Европейски съюз като цяло. През последните години бях ръководител на кабинета на комисаря Ансип, отговаряща за единният вътрешен пазар и заедно с в тази, в тази си функция участва в договарянето на 40 споразумения и има контакт с различни представители, различни страни от различни политически области, като по този начин мисля, че създадох много ясна представа за това как работи Европейската комисия, различните служби, генерални дирекции, политически области, но отвъд функционирането на Европейския съюз и на интересните си създадох много ясна представа и за интересите на държавите членки и на отделните заинтересовани страни. Опитът ми също така ми даде възможност да се запознаят много отблизо и да взема участие в изготвянето на акта за киберсигурността, който е акта, с, с който се учредява настоящата агенция ЕНИСА. Преди това, през 2007 година бях работил в Министерството в Естония, когато страната ни стана обект на тази кибератака, като споменахте и после работих по изготвяне на възможни отговори за подобни атаки за бъдеще, така че бях един от първите национални експерти, които започнаха да се замислят как би трябвало да изглежда една европейска рамка за справяне с подобен вид кибератаки. И това доведе по-късно до създаването на директивата за мрежата за сигнали в областта на киберсигурността. Така че, споменахте, че започнах а, дипломата си за вътрешен дизайн, но така и не завърших а, образованието си, за съжаление, като вътрешен дизайнер. По 6 години се занимавах с а, киберсигурността, винаги съм бил отдаден на защита на европейските ценности, особено в областта на вътрешния пазар и на киберсигурността. Обеден съм, че в това отношение Европа като цяло може да постигне много повече, отколкото отделните държави членки по-отделно. От тази, това ще донеса в ЕНИСА разбирането си колко е важна киберсигурността, не само от техническа гледна точка, но и колко е важна киберсигурността за отделните политически области. И то не само областите, които са изредени в директивата за ениси като транспорт, енергетика и т.н. Но отвъд киберсигурността, отвъд това киберсигурността е, е част от всички политически области и опитът ми през последните 5 години показва, че не всички взимащи политически решения си дават сметка за този факт. И това е част от ролята на ЕНИСА. Също така, съгласно акта за киберсигурността, ЕНИСА е натоварена и с задачата да подпомага прилагането на политиката за киберсигурност и рамковата директива и се надявам чрез опита си да помогна ЕНИСА да изпълни тази своя задача. Също така ми се струва, че ще се умея да привлека представители на различни сектори, за да може възможно най-ефикасно да е, намерим съвместни цели, които да доведат до увеличаване на цялостното равнище на киберсигурност в Европа. Това беше няколко думи личният ми опит и квалификация на колегата Калуниант, която между време напусна залата и за това как а, смятам, че отделните структурни страни могат да вземат а, участие в дейността на ЕНИСА. ЕНИСА разполага с различни структурни платформи, които използва за връзка с частните заинтересовани страни. Има консултативна група, но съгласно новият акт за киберсигурността ще има и нова група на сексуалните страни, която ще бъде сформирана. Госпожа Ниблер зададе въпрос до къде стигнал процеса. Доколкото знам, вече започна процедурата в рамките на търга за заявяване интерес. Тоест, интересованите страни, които биха искали да бъдат включени в тази група, могат да заявят своя интерес. Тази група на заинтересованите страни е съставена от различ... представители на различни интереси, т.е. не може да представлява само големите, голямата индустрия, трябва да представлява по обществото като цяло и различните му сегменти. Така че ще а, потърси представители на МСП, на академичните среди и на научно среди и смятам, че Ениса трябва да е напълно наясно с тази своя цел, т.е. нуждата да работи с различни заинтересовани страни отвъд държавите членки, с възможно най-много представители, които да представят различните аспекти и сегменти на обществото. Имаше и още един въпрос, свързан с работната програма приоритетите и целите ни и как те трябва да бъдат променени, за да отразят новата законодателна рамка. В момента в работната си програма ЕНИСА има 6 приоритета. Експертиза, изграждане на капацитет, сътрудничество, разглеждане на, сертификати, на сертификатите в областта на киберсигурността и т.н. Структурата е добра, и тя ще свърши работа и с новата регулаторна рамка. Но ако погледнем какви са целите, които трябва да постигнем, се оказва, че голяма част от работата на ЕНИСА е в изготвянето на проучвания и организиране на мероприятия, на които могат да се съберат заинтересованите страни. Но друг нов елемент, на който трябва да обърна внимание, е, че чрез своята дейност са изгражда мрежи от експертиза в различни области. Създава един набор от специалисти на европейско равнище, които могат да бъдат използвани за предоставяне на експертно мнение в случай на нужда. И това няма как да се случи Като цяло, по принцип, това се случва за конкретни политики в конкретни политически сектори. Така че целта не е само да се търсят подиспълнители и да се координира изкопването на различните проучвания. За мен е много важно тези публикации да бъдат съпътствани с разработването на мрежи от експертиза. И разбира се, те не засягат само общественият сектор. Те са основно в частния сектор. Европа е богата на експертизи научни, и научни познания и трябва да се опитаме да ги обединим и да изготвим формат, който позволи на Европейския като цяло да се възползва от този потенциал. Има и друг въпрос за Центъра за квалификация в областта на киберсигурността и дали то ще бъде допълващ дейността на ЕНИСА или по някакъв начин ще противоречи на това, което прави ЕНИСА. Както вече казах, една от задачите на ЕНИСА е да предоставя експертизъм също така и а, анализ насочен към бъдещето. ЕНИСА винаги е а, се е стремяла да разглежда бъдещите потенциални заплахи. ЕНИСА вече го прави в сътрудничество с редица други европейски агенции. Разбира се, тези мрежи за сътрудничество следва да бъдат разширени. И именно тук за мен има потенциал за по-добро сътрудничество между ЕНИЗА и от другите европейски агенции, да използваме техните експертни познания в отделни политически области, защото те много добре разбират как функционира киберсигурността в областта на транспорта или на енергетиката, или на банковото дело, или пък киберсигурността в отношение на ежедневните потребителски продукти. Едни се може да се възползва от а, Тяхните познания ги включваме в докладите за заплахите. Но Центъра за мрежата за киберсигурност може да допринесе значително за дейността на ЕНИСА, като ни покаже какви са новите технологични предизвикателства, но и новите политически и административни предизвикателства. Например, в, боковите вериги в областта на изкуственият интелект. В такава област ЕНИСА не може сама да разполага с нужната експертиза. Имаме нужда от приносът на научната общност и от приноса на промишлеността, за да си дадем сметка какви са евентуалните рискове и съответно да се замислим какви са евентуалните мерки за смягчаване на тези рискове. Посещаме възможността за създаване на компетентен център за киберсигурност и мрежа за киберсигурността. Това, разбира се, е решение, което е в ръцете на законодателите, но ако този център бъде създаден, то ще помогне на ЕНИСА по-добре да изпълнява своите функции. По отношение на финансирането в рамките на цифрова Европа, в качеството си на Център за експертиза и квалификации, ЕНИСА разполага с много богата информация, т.е. картографирали сме слабостите и по този начин можем да подобрим мобилизирането на нужните финансови средства не само в рамките на този нов център, но и като цяло. ще отговорих на въпроси, свързани с автобиографията си. А, имаше и въпрос за а, инцидента с а, ID чиповете в Естония през 2017 година. Беше добър пример за това, защо имаме нужда от Европейска система за сертифициране, тъй като този чип беше сертифициран от дадена лаборатория в дадена държава членка. И доколкото разбирам, Когато проблема беше установен, лабораторията за, за сертифициране не е осведомила компетентните органи съгласно съответната процедура. Като спирам, те трябва да го направят и не са го направили. Но имаме нужда от европейска схема за сертификация, за да създадем нужното доверие от всички участващи страни. Сертифицирането в Европейския съюз не може да тече по начин, който да води на липсва на доверие, да кажем, от португалските власти за сертификати, издадени от лабораториите на някоя друга държава членка. Трябва да разполагаме с механизми, които да гарантират, че когато даден продукт е получил сертификата, той наистина е натещен, сертификат, е по прозрачен начин и може да се ползва с доверието на всички участници. Ако работим въз основа на национални схеми за сертификацията, няма как да са достатъчно устойчиви на европейско равнище и не могат да позволят на МСП, например, да се възползва от сертификатите по същия начин, като може да го направи на европейска система. Така че гарантирането на доверие е нещо, което Европейския съюз може да постигне и нещо, което в момента липсва. По въпроса за 5G, всъщност имаше доста въпроси за 5G и ще се опитам да ги обединя. И ще се опитам да отговоря на всички им, поне се надявам. В момента разглеждаме въпроса. Европейската комисия излезе със своята препоръка през пролета, като е, описа един процес на три етапа. Първият етап е изготвянето на национална оценка на риска на, от държавите членки. Колкото разбирам, този процес е приключил през лятото. Доколкото знам, всички държави членки са предоставили своят принос, но предполагам, че вие сте първа позиция да проверите тази информация пред Европейската комисия. Вторият етап е възоснова на принос на държавите членки да се изготви европейска оценка на риска. И се очаква ЕНИСА да допринесе за тази оценка. Влязох в контакт с настоящият изпълнителен директор който широко отвори вратите на Ениса за мен. И разбира се, благодарение на това, ако получа одобрението на вашата комисия, в момента в който сте превзорно, ще съм готов да заработя веднага. В момента ЕНИСА подготвя анализ на пейзажа от заплахи по отношение на 5G. Ени се е в най-добрата позиция да го направи, защото се занимава с тази тема вече от няколко години. Разбира се, това няма как да се случи само с една единствена оценка. Дори от гледна точка на Ениса, няма как само да отбележим а, с чавка съответното квадратче и да кажем, че с това сме приключили. Не, 5G трябва да стане част от редовната оценка на риска, която изготвя агенцията ни. Имаше редица въпроси за някои компании от трети страни, какъв следва да бъде подхода на държавите членки госпожа председател също ме попита дали трябва да има единна рамка. Струва ми се, че препоръката на Европейската комисия вече даде отговор на този въпрос. Трябва да има европейска рамка, тъй като възоснова на националните оценки сътрудничество с държавите членки в една работна група, в която участва и ние ще изготвим европейска оценка на риска. И възоснова на тази оценка ще е, решим дали имаме нужда от съвместни дейности, от съвместни дейности за смягчаване на риска. Но не е работа на НИСА да дава инструкции. Ние може да дадем нашата техническа експертиза, но само въз основа на принос на държавите членки, тъй като този принос все още не е завършен. Няма как да ви кажа какви са препоръките на ЕНИСА. Не мога да ви кажа и колко, какво е различието на риска в тази област, но мога да ви кажа, че ЕНИСА работи по изготвянето на това проучване и ще го представи на групата сътрудничество с ЕНИС на Европейската комисия. Ако не се лъжа, крайният срок изтича през месец септември. Но ще се върна с радост на темата, след като приключи работа по това проучване. По въпроса за сертифицирането за киберсигурността дали трябва да бъде доброволни начала или да бъде задължително. Към момента то е на доброволни начала, но е възможно по решение на законодателите някои от елементите на схемата за сертифициране да бъдат включени в регулаторната рамка. Но това е политическо решение както добре знае и съответния на Европейския парламент от преговорите по акта за киберсигурността. По време си преговори решението, което взеха с законодателите, беше а, да се остане на доброволни начала. Ниса е на разположение да допринесе със своите експертни познания и оценки, но към момента работим възоснова на регулаторната рамка, създадена с акта за киберсигурността, който предвижда доброволна рамка за сертифицирането. Зададен беше въпроса за сътрудничеството на ЕНИСА с останалите агенции. Мисля, че участие отговори вече на този въпрос. Според мен този, това сътрудничество трябва да бъде двустранно. ЕНИСА вече е влязла в контакт чрез сключването на меморандуми за разбирателство с Европейската агенция за отбрана, Юропол и И смятаме, че тези че с тези агенции трябва да бъде засилено. Вече споменах идеята за създаване на европейска мрежа от експерти и набор от квалифицирани кадри. За това обаче ще трябва да бъде предоставени нужните ресурси от другите държави. И ще има заседание на тази, мер, тази мрежа седмица след евентуалното ми стъпване в дължи, разбира се, аз ще участвам в тази среща, но трябва да продължим да работим и с другите агенции, включително и аз, съм, например, за да допринесат те за нашата работа, но и се може значително да допринесе за работа на тези агенции, за да може и те да обръщат повече внимание на киберсигурността в области, в които работят, което е много важно. По въпроса на професор Нибле за позицията на Ениса. Да, напълно съм съгласен с вас. Ениса не може да бъде просто секретариат на комисия. Ениса има нужда от повече независимост. В областта на киберсигурността много важна дума е взаимозависимостта. Държавите членки зависят една от друга. Те зависят от способността на останалите да отговорят на заплаха и от тази гледна точка до каква степен една държава членка може да, да реагира в случай на заплаха, зависи от това до каква степен могат да реагират и останалите. И е много важно всички членки да си да сметка за това и да засилят сътрудничеството между различните действащи лица. Едновременно с това съм съгласен и с това, че няма как ам, една единствена група на заинтересованите да представлява а, всички че НИСА не може да отговаря само на едни интереси. Ениса има нужда от независимост, за да може да отрази всички интереси в Европейския съюз. вече казах, самата дейност на агенцията. Бих искала тя да не се свежда само до е, публикации и организиране на мероприятия, но и по-активно да работи за изграждането на тази мрежа от експертиза и квалификации. Мисля, че отговорих и на въпроса за работната група за системата за сертифициране. какви ще са основните ни приоритети. Ами, деня, в който евентуално ще встъпи в длъжност, е и деня, в който се предполага, че ще бъде прията работната програма за ЕНИСА. Така че, разбира се, първата ми задача ще бъде да проверя дали Е дали едни се разполага с а, всичко нужно за осъществяване на тази работна програма. Доколкото знам, новата работна програма отразява новата законодателна рамка и с а, радост а, мога да кажа, че доколкото знам, въпросът за киберсигурността в областта на морския транспорт е включен в последната версия на работната група, на работната програма, извинете. Но ни са има нуж... трябва да разполага с нужните ресурси за изпълнение на работната си програма. Има нужда от съответната структура и от съответните средства. И ако погледнем структурата, оказва се, че имаме нов област на действие, т.е. сертификацията и се трябва да се здобие с нужните кадри, т.е. нужните човешки ресурси, но и с нужната мрежа от експертни познания, които ти позволи да извърши тази дейност. Така че това от, по въпроси о същество ще бъде основният ми приоритет. А вторият приоритет, и тук се връщам към а, а, колегите ви, които работи в областта на бюджетния контрол, е новото споразумение с Гърция, което предвижда седалището да бъде в Атина, да има офис, филиал в Ираклио. И правителството на Гърция поема ангажимент да предостави сграда, която трябва да бъде нета или изградена за агенцията и ще работя в тясно сътрудничество с гръцките власти, за да улесним процедурата с ратификация и изпълнение на новото споразумение за седалището, защото от това зависи от къде ще работи агенцията за в бъдеще. Агенцията има нужда от сигурност за законодателната рамка на своята дейност. И част от този въпрос е възможностите да премахнем дублирането на дейността. Права, съгласна с вас, трябва да работим по тази тема. И това ще бъде основен приоритет. И няколко думи за способностите и наемането на кадри. Не се се нуждае от добри кадри и аз ще гарантирам, че ще се здобием с тези кадри, за да справим с всички въпроси, които споменах днес. Много ви благодаря и много съжалявам, че надхвърлих отделеното си време. Благодаря ви много за представането. Благодаря, колеги, за въпросите. Желаем на Ениса късмет. Желаем го и на вас на този пост. Ще продължим да обсъждаме въпросите, които са в дневния ни ред. Също да кажа, че е, искам да кажа, че а, комисията ИТРЕ е поканена по всяко време да посети ЕНИЗА. Ако имате време и възможност, така ще разберете по-добре как работим. Ако имате време, аз съм отворен за а, разговор с вас по всяко време. Трябва да дадем Фераклион. Uh... Минаваме на следващата точка. So, uh, Скъпи колеги, следващата точка в дневния ни ред е размяна на мнение с генералния директор по енергетика за състоянието на енергийния съюз. Моля да ви помоля да продължите разговорите си отвън. Благодаря. Госпожа Дита Юр Йоргенсен е новоизбрания генерален директор на Генерална дирекция енергетика. Добре дошли. С нетърпение очакваме да чуем какви са вашите планове. Имаме въпроси към вас, имаме идеи. Бихме искали да разберете как вие виждате нещата за напред. Мисля, че Основно колегите ще искат е, да за, за националните планове за енергетиката и климата 2021-2030 година. Имаме около един час. Първо ще изслушаме генералния директор и след това ще чуем вашите въпроси. Заповядайте, госпожо директор, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми членове на комисията, колеги, госпожи и господа. Първо, благодаря ви, че ме поканихте да дойда при вас. Поздравявам ви за избирането ви, за председател и заместник председател и за вашата работа в комисията ИТРЕ. Вашата комисия е много важна от името на комисията и от името на моята генерална дирекция. Очаквам с нетърпение предстоящото ни сътрудничество през следващите пет години. Ще стъпим на чудесния ни опит с сътрудничеството през последните пет години. Започнах формално на 1 август. Август беше доста кротък месец, имах време да си разопаковам нещата и сега започва истинската работа. Преди да започна, искам да отдам дължимото на моя предшественик който работи с вас през миналия а, мандат. Мисля да продължа да работя с неговия ентусиазъм. Впечатлен съм от резултатите, които е постигнал с Генералната дирекция през последните пет години и да благодаря за чудесното сътрудничество с Комисията и Европейския парламент. За тези от вас, които не ме познават, аз е, работя от 27 е, години в Европейската комисия, в политиката по конкурентоспособността основно. Занимавал съм се по един или друг начин с е, енергетика и сега много се радвам, че ще продължа да работя в тази област. Основните принципи за чиста и достъпна енергия в Европейския съюз е, ще продължат да ме ръководят и през следващите е, години е, и в изпълнение на препоръките, зададени от госпожа Фонда Лайн и в рамките на зелената сделка, която тя обяви. Не е случайно, че това е първото място, на което идвам а, в новата си роля. Европейският парламент е, е неотменима част от е, вземането на решения, европейския процес и демокрацията. През последния мандат, през изминалите 5 години, тази комисия и комисията много тясно и конструктивно си сътрудничаха тази комисия успя да направи така, че амбициите за приятото законодателство да са високи. Аз възнамерявам да продължа това добро конструктивно сътрудничество и през последните пет години. Аз съм отворена и моите колеги са отворени към съвместния диалог. Вие винаги сте добре дошли при мен и в моята служба. Днес бих искала да кажа няколко думи за състоянието на енергийната политика на Съюза, възоснова на приятното законодателство и възоснова на последните доклади. Много ще се радвам да отговоря и на вашите въпроси, ако има интерес. Ще кажа също така и няколко думи за това, какво ни предстои през следващите години. Първо, до къде сме стигнали. Поставили сме цели за 2020 година. Постигнали сме значителен напредък в изпълнение на целите в Европейския съюз. Напредък обаче се забави в някои области, така че трябва да положим още усилия, за да изпълним целите, които сме си поставили парниковите газове достигнаха пик заради развитието на економиката, но сега тези емисии вървят надолу. Ако погледнем нещата в по-широк контекст, ще видим, че сме успели да намалим емисиите и същевременно да увеличим растежа и работните места в Европа. А, с това искам да разруша мита, че трябва да избираме между двете неща, но трябва да го правим внимателно. Що се отнася до енергийната ефективност, постигнали сме добър напредък, но има забавено. От 2015 година насам увеличава се потреблението с всяка година и ние трябва да отговорим на това развитие и да предприем съответните мерки. Има работна група, която цели да следи действията за изпълнение на целите до 2020 година за енергийна ефективност. Що се отнася до възобновяемите енергии, 11 държави членки вече са постигнали а, а, дела на възобновяемите енергии, които отговарят на националните цели до 2020 а, година. Но а, скоростта, с която се постигат целите, се забавя през последните а, години. Що се отнася до законодателството, през изминалите пет години ние и вашата комисия успяхме да приемем важни законодателни актове, е, например пакета за чиста енергия. Искам да се спра на един законодателен акт, който още не е, е завършен за етикетиране на гумите, е, Разбирам, че а, вашата комисия ще определи нов докладчик, който ще замени предишни нови докладчици всяка. От страна на комисията работата може да продължи, могат да продължат тристранните диалози, за да завършим този важен законодателен акт, който ще се отрази на нашите въглеродни емисии и върху економията на енергия. Когато говоря за, за законодателство, ще кажа, че законодателството се е законодателство, но то трябва да се е, изпълнява и затова наша цел е да работим по изпълнението на е, законодателство, изпълнението и прилагането е точно толкова важно или дори по-важно от приемането на ново, нови законодателни актове. Ще работим с държавите членки, ще им предоставяме насоки там, където това е необходимо, за да може те да транспорнират и да приложат европейското законодателство Едно от, посл... от важните е, достижения на последните 5 години са новите правила за управление на енергията. Е, съответствие с тези е, насоки трябва да се предават национални планове за енергетиката и климата. Окончателните трябва да бъдат предадени до края на тази година. Всеки от тези планове трябва да дава всеобхватен поглед на това как държавата член възнамерява да изпълни европейските цели до 2030 години и останалите аспекти на енергийния съюз. По този начин ще имаме сравними данни на национално европейско равнище за първи път. Националните планове ще бъдат основа за диалог и сътрудничество с държавите членки и техните власти, за да се постигнат националните цели. Процесът е нов за всички. Публикувахме първи доклад за въздействието на проектоплановете преди лятната вакансия. Дадохме специфични препоръки за това как всяка държава трябва да подобри своя проектоплан до края на годината. Няма да навлизам сега в подробности за всеки един от плановете, но ще кажа, че държавите членки са много ангажирани в този процес. Има сътрудничество на органите на национално равнище. Виждаме, че държавите членки са решени и ангажирани да постигнат, е, да създадат добри национални планове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 а, обаче разлика а, а, с целите до 2300 година за възобновяемите източници, енергийната ефективност. А, не е късно, обаче правителствата имат време да финализират своите планове до края на годината. Бих искала да подчертая, че този процес е прозрачен, почива на комуникация, взаимно доверие и е остава пространство за диалог по отношение на постигането на целите. С оглед на новата комисия ще кажа следното. Госпожа фон дер Лайен а, а, оповести своята амбиция за зелена сделка, така че Европа до 2050 година да стане първия климатично неутрален континент. енергийната политика, енергийния сектор ще бъдат в центъра на тази зелена сделка, защото ще прилагат правилата, инициативите, прияти през последните пет години. Важно е също така да си припомним, че нашия инструментариум е ограничен. Има някои изключително важни инициативи, например инициативата за въгледобивните райони, инициативата за чистата енергия. политическите насоки, е, председателката на комисията говори за увеличаване на целите за намаляване на емисиите до 2030 е, година. политическите насоки е, също така положиха някои кръгълни камъни за постигане на тези цели, например индустриална политика, Европейски пакт за климата, устойчив е, план за инвестиции, усилия за насърчаване на научните изследвания и инвестициите, е, стратегия за зелената стратегия, към днешна дата не мога да ви кажа повече от това, защото политическите насоки са дадени и сега започваме работа по това да видим как те да залегнат в работата на новата комисия. Ще спра до тук и ще кажа само, че очаквам с нетърпение сътрудничеството с вас по зелената сделка и изпълнението на политич... Е, политическите насоки. Това бяха основните неща, които исках да ви представя. Енергийната политик, разбира се, отива много по-далеч от това, което ви изложих. Но с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, ще реагирам на вашите коментари. Ще спра тук до тук. И ще кажа, че има важ, други важни теми, например сигурността на доставките, инфраструктурата, конкурентоспособността, достъпност за потребителите, борба с енергийната бедност, и така нататък енергийна а, дипломация, национални енергийни политики. Намираме се в исторически преход. Надявам се, прилагането на, на скоро приятото законодателство ще осигури необходимите инвестиции, за да се направи преход към чиста енергия през следващите пет години. И се надявам този преход да бъде справедлив и честен. Ще завърша с това как виждам а, моята работа като генерален директор. А, а, Възнамерявам да си сътруднича много тясно с Европейския парламент. Предстои ни да работим по много предизвикателства. Най-вероятно няма да сме на едно мнение по всички въпроси, но съм сигурна, че ще работим конструктивно, за да постигнем възможно най-добрите резултати за Европа и европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря за представенето. Уважаеми колеги, както обикновено започваме с координаторите и след това ще дам думата на другите колеги, които искат да зададат въпроси. Първо, както от сутринта до сега, давам думата на госпожа Карвайо. Две минути. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо генерален директор. Поздравления, желая ви успех. Искам да поздравя вас, вашата служба, вашия предшественик, комисаря Каниете, защото защото постигнахме чудесни резултати през последните пет години. Много съм щастлива. Моят въпрос следни, е следния. Вие споменахте, че пред вас стои задачата за прилагане на съществуващото законодателство. Това е предизвикателство, защото държавите членки, регионите са различни, условията в тях са различни. Как възнамерявате да се справите с това предизвикателство? Втория ми въпрос е свързан с друго нещо, което споменахте. Госпожа Фондерлайн заяви амбиции във връзка с климатичните изменения, амбиции по отношение на климатичните цели – Амбициите са едно, прагматизма обаче е нещо съвсем различно. Как ще е, се работи за изпълнение на тези амбиции? Последният ми въпрос е свързан пак с тези амбиции. Няма никакъв смисъл да имаме амбиции, ако не показваме резултати. Трябва да, да дадем резултати. Трябва да направим така, че нашето общество, нашата промишленост да са готови да а, покажат резултати. Трябва да сме сигурни, че те разполагат с подходящата технология, каквато все още нямаме. Наистина много, много работа трябва да свършим в различни области, за да можем да изпълним целите за емисиите. Благодаря ви. Мистер Ника. Господин Ника. Благодаря, госпожо председател, госпожо генерален директор. Поздравления за вашето избиране. Искам да задам един въпрос във връзка с 55% от целите за емисиите. Какви са мерките, които ще бъдат взети за това, защото това е част от зелената сделка? Своето изявление тя говори за включването на морския транспорт за схемата за търговия с емисиите. Как? Всички полети, кацащи в Европейския съюз, е, трябва да плащат такси. Как ще се приложи това, което тя предлага? Е, и един въпрос във връзка с съхранението. Системите за съхранение Планирате ли да направите нещо в тази област? Защото множеството изслушване, които проведе нашата комисия, показват, че зелената енергия трябва да има някакъв бекъп. Предвиждате ли нещо? Каква ще бъде праговата цена на киловатт час? за да може системите да бъдат достъпни и жизнеспособни. Още нещо. Сътрудничеството с Европейския съюз и комисията ИТРЕ са нещо, което приветстваме. Мислите ли, че за в бъдеще ние можем да станем част от процеса на изготвяне на проекто законодателството. Е, имам предвид едно конкретно нещо регламента за схемата за търговия е, с емисиите. Бяха поставени много, много високи прагове, е много по-високи, отколкото стомнодобивната фабрика с най-добри показатели. И аз се питам как е, как е възможно това. Надявам се да гледате нас като на партньор. Uh, Благодаря. Господин Петърсен. Благодаря. Нека и аз да ви поздравя, госпожо генерален директор, за назначаването на този толкова важен пост. Също искам да задам един въпрос във връзка с прилагането на законодателството. Имайки предвид това, което приехме през изминалия мандат, имайки предвид големия брой законодателни актове, които сме приели, мисля, че през този мандат дебата ще се върти основно ако приложението и около това как държавите ще изпълнят това, което сами са си възложили. Как ще гарантирате, че това наистина ще се случи? Как ще гарантирате, че то ще се случи по правилния начин? И кажете ни, моля, още е, малко за това как комисията гледа на това. Е, наистина е много дипломатично да кажете, че вие ще подпомагате страните членки, но може би понякога ще се налага да вземете по-строги е, мерки. Е, бихте ли казали малко повече по този въпрос? И накрая е, един конкретен, по-специфичен въпрос. Е, ако искаме да изпълним целите, които искаме за възобновяемите енергийни източници, ще бъде много полезно да отворим отново директивата за възобновяемите източници, имайки предвид, че цените паднаха още. Обмисляте, обмисли ли комисията нещо такова? Пак, пак ви поздравявам и с нетърпение и очаквам бъдещето ни сътрудничество. Господин Инеста. Um, за аз ще говоря на английски. Няма да говоря на датски, защото не го зная. Но поздравявам ви за новата ви длъжност за следващите 5 години в комисията. Този мандат има един момент, в който плановете за климата, ангажиментите не са достатъчни по-специално за енергийната ефикасност, възобновяемите електроенергии. Има просто една голяма пропаст в тази област. Как ще може да работим с държавите членки, за да запълним тази празнота? И втория въпрос беше назначен председател на комисията, който визира целите 2030 година. 2050 година да няма изобщо въглероден и с някои страни като Финландия, моята страна, си задаваме въпроса как да изготвим пътния лист за тази енергийна политика за бъдещите години. Но също става дума да стигнем до 2050 година нормално. Тогава трябва да говорим за метана, дори набързо за емисията на метан които... Това е един парников газ, който е чувствителен. Да говорим за авиацията, за а, корабите, да се преразгледат всички субсидии. И тук имам едно притеснение по отношение на националните планове, които се съсредоточават тясно върху инструментите за намаляване на емисиите, но изключват много субсидиите за изкопаемите горива. Благодаря, господин Буркя. Благодаря и ви приветствам. И ние <clears throat> имаме само един въпрос по отношение въглеродни двуокис. Ако подхода на комисията ще бъде е, насочено към това да насърчава е, е, да насърчава всъщност промишлята как ще се справи с проблемите с замърсяването. Мистер Краснодепски. Краснодепски. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравления. Имам два въпроса. свързани с идеите, изложени в речта на госпожа Урсула фон дер Лайн. Тя спомена фонда за справедлив преход. Какво планирате да финансирате с този фонд? И въглеродна трансгранична такса. Мислите ли да работите по този въпрос през този мандат? И още един въпрос – свързан с вашите планове за газа. Защото има слухове, че ще бъде предложен нов законодателен пакет скоро от комисията. Ще можем ли да обсъдим този пакет преди това, да обменим някои идеи във връзка с този пакет? Работим по преработка на директивата за газа. Искам да питам докъде са стигнали нещата. И Газпром трябва да ще се обърне към Съда на Европейския съюз. Какво възнамерявате да правите в тази връзка? Господин Бомпах. Excuse me. Uh, merci, madame la Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо генерал директор. Поздравления, защото ви предстои много работа. Спешността е абсолютна по тази тема. Е, аз чето, както вие сигурно сте чели, последния доклад на ЖИЕ, който ни казва, че ако искаме да спазим нашите е, ангажименти, т.е. да е, спрем покачването на температурата с 1 градус и половина, ние трябва да сме стигнали е, до година всъщност максимума на е, газове, парикови газове. Казахте, че спада, но знаете, че от 4 години тенденцията се обърна и тръгна пак нагоре. И казахте в изявлението си, че 75% се дължи на политиката за енергийно производство. Трябва да спазваме и изпълняваме целите, които са нашите цели, но трябва да кажем, че целите за възобновими енергийни източници са сложни. Ако трябва да спазим нашите международни ангажименти, трябва да постигнем през 50-та година 100% възобновими е, енергийни източници. Доказано е, че е възможно, но въпросът ми е прост. Ангажирате ли се да проучите и да работите, да мислите по тези, на основата на тези научни изследвания, за да може да тръгне нашата енергийна политика нагоре. Благодаря. Добре, благодаря ви. Сега ще ви дам възможност да отговорите на въпросите на координаторите. След това колегите, останалите колеги ще зададат въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на координаторите за милият пример, за поздравленията и за зададените въпроси. Ще се опитам да обединя отговорите си по отделните засегнати теми, вместо да отговарям на всеки от въпросите ви но разбира се, ако не отговоря на някой от въпросите ви достатъчно в тези си групови отговори, с радост ще се върна по-подробно на тях. Нека да започнем с въпросите за изпълнението. Радвам се, че мнозина от вас засегнаха темата. Както казах в встъпителното си изказване, прилагането е от ключово значение, за да постигнем целите, които сме си поставили. Много е важно да, да поставим акцента върху изпълнението и да запазим акцента върху изпълнението. Тук не става въпрос за приемането международно правни разпоредби. Въпросът е как точно се транспонира и как се прилага законодателството във всяка една от държавите членки. Възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент в областта на изпълнението и ще ви осведомяваме своевременно за постигнатия напредък. Беше зададен конкретен въпрос за националните планове за енергетиката и климата и по-конкретно за слабостите, установени в някои части на докладите и, цялостно, и в, както и по отношение на цялостното равнище на амбиция на тези планове. Припомням ви, че получихме проект докладите през лятото и фактът е, че това бяха проекто доклади, че имахме възможност да преразгледаме докладите и да предоставим подребни коментари и изисквания към държавите членки са важна стъпка в процеса. Това дава възможност за значително подобрение преди приемането на окончателните доклади в края на годината. Откакто изпратихме коментарите си през това, лято получихме много положителна обратна връзка от държавите членки. По-рано тази седмица ръководителят на генерална на, на отдела, занимаващ се с енергийната политика, се среща с представителите членки в работната група и обени мнения с тях в дух на, на тясно сътрудничество. Съвета по енергетика ще поведе на 24 септември. Аз ще срещна с колегите и ще продължаваме да работим редовно с последните държавите членки, за да гарантираме, че ще се запази и нужното равнище на ангажираност и също така, че ще можем да работим с, нужд, с нужното тясно сътрудничество държавите членки през няколко месеца за подобряване на доклади, там където има нужда. Зададохте ми въпрос с копайните горива и за факта, че субсидиите за изкопаеми горива не се засягат достатъчно в националните планове за енергетика и климат. Действително, едно от е едно от Изискванията ни беше да бъдат установени и описани всички субсидии за изкопаеми горива. И когато това изискване не е изпълнено в рамките на проекта за доклада, се връщаме обратно с искане към държавите членки да допълнят тази част от плана. По-общо смятаме, че в областта на възобновяемите енергийни източници имаме нужда от повече амбиции, от повече конкретни мерки, които държавите членки възнамеряват да предприемат. И тук работим в по-тясна връзка с тях, за да видим какво ще ни предложат от нататък. Беше зададен един по-общ въпрос, а именно как ще се съчетаят изпълнението на целите ни и а, създаването на новата целенна сделка. Не бива да губим от поглед нито една от целите си. На първо място са целите от 2020 година. Трябва да гарантираме, че те ще бъдат изпълнени. Тоест трябва да гарантираме, че в националните планове за енергия и климат държавите членки предвиждат изпълнение на тези цели. След това трябва да се заточим върху целите за 2300 година. И както вече стана ясно и от коментарите и въпросите ви, в частност в коментара на господин, господин, Ван, господин Ника, Урсула Фондер Лайен предвиди да се увеличат целите за 2300 година на 50% и дори повече от 50%, така че трябва да продължим да работим и в това отношение паралелно с оценките на плановете, но националните планове за енергия и климат продължават да са основният инструмент за, гарантиран, за да гарантираме, че всички колективно ще изпълним целите за 2300 година. Още един въпрос, който е пряко свързан с изпълнението, економиката и нуждата от инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации. Смятам, че имаме нужда от връзка с економиката, усилия за постигане на справедлив преход и те ще останат много важен елемент в изготвяне на бъдещите ни политики. Тези аспекти са ясно разписани в политическите ръководни насоки на ново избрание председател на Европейската комисия ще продължава да играе толкова важна роля за бъдеще. И ако сега се обърнем към новата зелена сделка, какви ще бъдат конкретните мерки, съгласно политическите насоки, има много ясна последователност, т.е. определен на новата зелена сделка през първите 100 дни, ще бъде последван законодателство законодателството за климата, също през преди 100, 100 дни, работа по фонда за социална справедливост и справедлив преход. Така че има амбиции както за първите 100 дни, така и за 2021 година цели свързани с конкрет... амбиции свързани с конкретните ни цели. Както вече казах, не мога да навляза в повече подробности за това как точно ще се разпише процеса на работа, тъй като това ще бъде политическо решение, което ще трябва да вземе новият колегиум на комисията, но, както вече казах, очакваме с нетърпение работа в това отношение. Друг важен въпрос беше свързан с схемата с търговия с емисии. Както по отношение на това как на въздушния транспорт, възоснова на индикациите, дадени от Новоиспания, председател комисия в политическите насоки, но също така и в рамките на законодателния процес и как можем да гарантираме, че сме определили целите на предстоящото равнище. Беше зададен въпрос, свързан с стоманодобио бива като отдел. На първо място в областта на транспорта в ръководните си насоки, но в Испания председателно Европейската комисия спомена намаляване на предоставените квоти за въздушния транспорт. Предвижда също така и включване на морския транспорт и това ще бъде сред темите, които ще се разгледат от новата комисия през идните години. Зададохте ми въпроса и за възобновяемите енергийни източници и това дали ще можем да постигнем целите си, или трябва да положи повече усилия, или трябва да преразгледаме законодателството. Действително, законодателството има клауза за, за преразглеждане и ще видим до каква степен ще се възползваме от нея. Като разбира се, ще се консултираме с Европейския парламент в този контекст, въз основа на законодателните разпоредби по-общо мястото на Европейския парламент, законодателният процес в политическите си насоки новоизбрани председател на Европейската комисия ясно заяви своята цел да засили сътрудничеството в Европейския парламент и засилване на ролята на Европейския парламент като а, инициатор на законодателство и възможността Европейски парламент с мнозинство да приеме законодателна резолюция, която да изиска от Европейската комисия да из, излезе с нов законодателен проект. И всичко това според мен е много добре отразено в политическите а, ръководни насоки и през следните години ще работим за изпълнението на тези цели въз основа на много ясно поети ангажимент от страна на госпожа Фондерлайен Лайен за по-тясно сътрудничество с Европейския парламент. По отношение на научно-развойната дейност и иновациите беше зададен въпрос, свързан с съхранението. в е една от областите, в която трябва да подобрим технологиите си. Има различни аспекти, свързани с складирането и съхраняването. Един от аспектите, на които ще се случим в по-голяма степен е взаимодействието на отделните сектори или казвам с други думи, как можем да гарантираме взаимодопълнимостта на различните енергийни сектори или как, например, можем да съчетаем електроенергията, произведена от ВЕИ, с а, електроенергия, произведена с ВЕЦ и т.н. Така че това ще бъде една от основните цели, по които ще работим и също така трябва да вземем предвид и този аспект при планирането на научно-изследователската дейност и иновациите. Но е ясно, че имаме нужда от инвестиции и финансиране за научно-изследователната дейност и иновациите и в, в рамките на МФР. Това ще е много важно ако искаме Европейския съюз да запази своята водеща роля по отношение на чистите технологии и чистата индустрия. и ако искаме Европа да си върне водещата позиция в иновативните енергийни технологии. говоря за финансиране инвестиции. Тук, разбира се, става дума и за публични, и за частни инвестиции. Споменах МФР на европейско равнище, а по отношение на частното финансиране, в момента, че е много важна работа за устойчивото финансиране и таксономията, която ще гарантира, че когато дадени инвестиции се, се наричат устойчиви, те действително са такива и допринасят за постигане на целите, които сами сме си определили. Имаше и въпрос за амбициите по отношение на природния газ и директивата за природния газ и за това как тази нова директива беше възприята от различни участи на пазари, в частност от Газпром. Обедени сме, че директивата с последната, последната и версия, с новите изменения, изяснява полето за действие на директивата. Ако някой не е бил сигурен, директивата се прилага на територията на Европейския съюз. И няма никакви съмнения с това, че директивата е напълно съвместима както с договора за на Европейския съюз, така и с различни международни ангажименти в рамките на СТО, например. И ако се стигне до дело пред съда в, Европейския съюз, ще подходим към производството уверени, че директивата е напълно съгласувана с европейското законодателство и не само пред съда, между другото, пред който е било друг арбитражен орган. Надявам се да си до там, но ако се не може, ще отделим време и на подобно производство. Се отнася до природния газ и евентуалната инвестиция и евентуалната инициатива по отношение на природния газ, трябва да гарантираме и да се уверим, че ще продължаваме да включваме природния газ в прехода, тъй като природния газ е ресурс, който ще продължава да играе важна роля в процеса на преход. Трябва да видим как точно и най-добре може това да се случи, как най-добре можем да намалим въглеродния отпечатък на природния газ, да стане той по кологосъобразен За целта ще ни трябва да инвестиции, иновации и технология. Но вече разполагаме с различни инструменти за постигане на тази цел. Така че при обмисленето на нова инвестиция в отношение на природния газ, който разбира се ще зависи от новият комисар, отговарящ за енергетиката. Но ако се стигне до нова такава инициатива, трябва да се замислим преди всичко как тази инициатива се вписва в новата зелена сделка и а, какви са аспекти свързани с а, сигурността на енергийните доставки и тъй като това решение е политическо естество, няма как да изкажа повече мнението си по тази тема, но това безспорно е тема, която ще засегнем в рамките на зеления преход и намаляването на въглеродния отпечатък. Мисля, че засегнах основните въпроси, които бяха сегнати от вас. Ако нещо съм опуснал, разбира се, с радост ще отговоря. Благодаря ви. А сега, колеги, им разполагате с по една минута за изказване от членове на комисията. Госпожа Де Кастилио. Е, Благодаря съвсем накратко. Ще изчакам да си сложите слушалките. Поздравления за вашето назначение. Аз съм много щастлива, че сте тук. Имате много опит и в комисията и колкото знаем, вие сте неуморима и много разумна жена, което е много важно. И сега вече мандат е за мандат на приложение. Това е продължение на предишния мандат. И сега вече е момента да се прилагат взетите решения. Не трябва да се провалим. Примерно защото нямаме достатъчно амбиции или пък твърде много амбиция, без да бъдем реалисти. В Европейския съюз съществува много добра система за контрол. Това са годишните бюджети на държавите членки. И там се изчистват нещата. Там вече се знае с колко сме, не сме успели или сме успели. И мисля, че трябва да се въведе един такъв, една такава система за националните планове, т.е. да използваме опита, за да следим националните програми и планове, за да може те да бъдат реалистични и да не се проваляме. И още нещо накратко. Емисиите от промишлеността. Много е важно да се види как ще изчистим всъщност тези газове от промишлеността и економиката, но бих искала да получа отговор за първата част. Минаваме от етапа на законодателни решения към приложението, което е изключително важно и вие ще имате нашата подкрепа. Зная, че е жалко, че има много малко време. Колеги, знам, че е много трудно да се впишете в една минута, но ще имате да ще изкажете. Господин Зориньо. Комплиментал и e майор os на Шуш nas Бих искал да ви пожелая успех за вашата работа. Аз бях фиктивен докладчик относно енергетиката и знаем колко е голямо значението на плановете за енергия и климат. Това са политически въпроси, но също и инструмент на гражданството. Най-напред, що се отнася до политическите е, ангажименти, добрата новина е Грим Дил и другата новина, която е доста притеснителна, според която проектите на националните планове не постигат настоящите поставени цели. Как ще избегнем, вместо да има някакво ускорение, ние да имам две референтни рамки, които да бъдат забавени. И Другия въпрос, гражданствеността, трябва всеки един гражданин да участва в дебата относно енергията. В Португалия имахме много добър хоризонтален дебат, но с специалисти. Сега вече трябва да се обърнем към гражданите, а не да говорим само с специалистите. Говори се за гражданско участие, което да бъде ускорено. Как мислите да развиете тези платформи? мис Михайлова. Thank you, Madam Chair. Госпожа Михайлова, благодаря ви, госпожо председател. Госпожо генерален директор, поздравления за избирането ви. Желая ви успех в работата ви в тази нелека област. Като мен правите колко е, любезно ни информирахте за националните планове, за е, енергия и климат, бих искала да чуя по-конкретен отговор на следният въпрос. Смятате ли, че разполагате с достатъчно инструменти, за да окажете влияние върху държавите членки в процеса на изготвяне на националните ви планове. За съжаление, в първите коментари за плановете има никак не окоръжаващи коментари като липса на амбиции и неясни мерки. Смятате ли, че е разполагате достатъчно инструменти, за да окажете влияние и да насърчите държавите членки да се проведат национални консултации и то между браншови, а не само в сектора на енергетиката. Благодаря ви, господин Бузик има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да се, присъединя, да се присъединя към колегите ви, госпожо председател, в поздравленията за избирането ви за нови ви пост. Благодаря ви за готовността да дойдете на нашето заседание днес. За нас това е много важно. Както казах с право, вече сме на етапа на прилагане на практика на законодателните е, мерки, които приехме през последните няколко години. Но от гледна точка на Енергийния съюз работим с е, документ е, от пет стълба. И за да се на... А е много важно да се намери доброто равновесие между тези стълбове. Сред тях, например, е, научно-развойната дейност и иновациите. Вие направихте много важни коментари в това отношение. Но също така обезпечаване на доставките и цените от една страна и климата от друга страна. Може би смятат, че тук няма противоречие, но в някои държави членки се стига до противоречия, тъй като има огромни разлики между държавите членки. Така че как а, виждате този проблем? А освен това имаме нужда от повече подкрепа за интеграцията. Аз поне лично искам да видя нещо подобно. Така че какво може да ни кажете за регионите на преход а, след въглищата. Моля ви, уверете гражданите, че ще направим всичко възможно, за да им помогнем. Благодаря ви, господин Бухнер има думата. Благодаря. Говорихте за съхранението на енергия. Твърди се, че все още няма решения за този проблем. Обаче вече съществуват големи съоръжения за съхранение а, и за това не се използват за търговски цели, защото поне в Германия, се е, облагат е, с твърде високи данъци, например, което е гротескно за данък за зелена енергия. Но такава е политическата воля. Политиците не желаят производството на енергия с въглища да се прекрати толкова бързо. Какво ще направите, за да прекратите прекратите това безумно национално законодателство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хас. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, поздравления за назначението ви. Желая ви успех в най-леката ви задача. Имам два кратки въпроса към вас. Споменахте, по отношение на националните планове за енергия и климата. Казах, че има проблеми с енергийната ефикасност и делът на възобновяемите енергийни източници. По отношение на ВИ, какво смятате за становища, изказани от някои здравословни страни в областта на енергетиката, които смятат, че увеличаването на делът на ВИ в някои държави членки може да се осъществи само за сметка на система за смесено субсидиране, т.е. чрез увеличаване на цената на природния газ за крайните потребители, което пък ще доведе до енергийна бедност, особено в Централна и Източна Европа. Вторият въпрос е свързан именно с природния газ. Вече казахте, че е, този енергоисточник играе важна роля, но как, е, какви са перспективите според вас? Смятате ли, че някои от тецове на въглища могат да бъдат заменени с централи с природен газ или с потребление на газ, което да замества потреблението на електроенергия, произведено от тези тецове, поне в краткосрочен план. Госпожа Спираки. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравления, госпожо генерален директор. Позволете ми да се върна на най-важните въпроси. Ако съгласно новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен имаме нужда от допълнително законодателство, за да имаме, дали имаме нужда всъщност от ново законодателство за създаване на тази нова зелена сделка или можем да работим също законодателство и само да се добавят някои дребни законодателни актове. И вторият ми въпрос е специфичен и засяга Гърция. Знаете, че се сблъскваме с а, лигнитните въглища и е, загубите от спирането на лигните въглища в размер на 600 милиона. Така че възнамерявате ли да започнете е, нови преговори с е, Гърция за прехода към нов енергиен микс, тъй като това е в на Гърция, но планът се координира с Европейската комисия. Благодаря ви, господин Тобишовски. Chciałem <laughs> prosić o odniesienie się do kwestii związanych z terenami. Благодаря ви. Чух следният коментар. Въпросът ми е свързан с въгледобивните региони, в които трябва да бъдат модернизирани и да се приспособят към загубът, загуба на работни места. Доколкото спрямо Европейската комисия признава тези риски, тези проблеми, имате ли някаква идея как може да изчислите цената и а, облагите от този вид преход? И как може да помогне на държави като Полша, Чехия или Румъния? Господин Краснодепски зададе въпрос което и аз бих искала да повторя. Урсула фон дер Лайен спомена някои предложения за данъчно облагане и налагане на такса на емисиите от въглероден диоксид. И с това предложение смятате да защитите европейските потребители в съревнованието на международен план. Какво е вашето мнение за това предложение? Благодаря ви, господин Гая. Благодаря ви, госпожо председател. Присъединявам се към това, което казаха е, колегите, към техните е, поздравления. Въпросът ми е свързан с свързването на секторите е, Знам, че за постигане на климатичните цели може да не помогне свързването на секторите. Малко ми липсва така фантазията относно това как, е, как ще развивате това сътрудничество между секторите за в бъдеще, тъй като там има огромен потенциал. И ако имате някакви разсъждения в тази посока, моля да ги споделите с нас. Благодаря, господин Флаго. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също, че разглеждате този интересен сюжет. И мисля, че ще сътрудничим добре с госпожа генералния директор. А също така ще се спра и на захранването с енергия. Държавите членки са изготвили планове, но явно ще трябва да ангажиментът да е малко по-сериозен и комисията добре е, разбира, добре е, е, извършила една добра оценка на работата на държавите членки, спира се на някои пропуски в националните програми и се стреми да стимулира държавите членки и те да се постараят повече. Но искам да знае дали комисията мисли за мерки, за наказателни мерки, когато националните планове не са достатъчно амбициозни и как. Господин Келер. Аз също искам да поздравя ам, а, госпожа Юл Йоргенсен. Не съм изненадан, че има разлика в амбициите, показани от страните членки, понеже държавите членки а, проявяват нежелание към това да увеличат първоначалните цели. Държавите членки също така не желаят а, да ни позволят. А, не, не, зна, не желаят да позволят на потребителите, на индивидите да а, произвеждат собствена енергия. Много хора през лятото ми казаха, че желаят да произвеждат собствена енергия, но ги блокират. Моята държава отказва достъп до мрежата. Комисията възнамерява ли да направи нещо по въпроса? Съгласен съм с господин Петърсън. Това ще бъде важно. Благодаря ви, госпожа Тосън. Благодаря. Поздравявам госпожа Йорген Сен. Изкопаемите енергии са много опасни и все още са предмет на проучване от Европейския съюз и държавите членки. Комисията каза през януари, че през 2000, е, между 2014-2016 50 милиарда евро се инвестират в тези опасни енергии. В рамките на националните планове, за които говорихте, някои държави членки, между които и Франция, твърдят, че вече не финансират изкопаемите енергии, но всички знаят, че това не е вярно. Въпросът ми, госпожо, е как е, смятате да се справите с това, да накарате тези държави да бъдат по-прозрачни е, относно финансирането на изкопаемите енергии и как смятате да гарантирате постигането на целите, е, т.е. пълното дезинвестиране на изкопаемите горива до 2050 година? Um, yeah господин Фолксланд. Благодаря. Ще мина на датски. Med, med udnævnelsen, Ditte. Jeg vil godt øh, rejse spørgsmål omkring kommissionens vurdering. Благодаря много. Приветствам ви за външно назначаване. Искам да подигна темата за проучването на комисията относно цените на енергията. Знае се, че комисията е направила оценка на последствията от цените върху развитието на възобновимите енергии и по-специално слънчевите панели. Каква е ситуацията в Централна Европа, съгласно в е, перспектива до 2030 година. И като че ли е, петрола все още е доста економичен. Т.е. какви са последствията върху целите на дългосрочен план, какво трябва да се промени в нашата политика по в това отношение. Благодаря господин Полант. Да, ще си изкажа на френски. Искам да знам един конкретен въпрос. Това, което интересува Франция, става дума за концесиите за водно-електрическите централи и язовири. Знаете, че комисията работи с Франция по предоставяне на конкуренцията на водно-електрическите централи. Много се говори за това защото това може да, да дестабилизира един сектор, който произвежда една екологична и не скъпа енергия. Това са 12% от енергетиката във Франция. Какво мислите по този въпрос? Не смятате ли, че е важно да не се дестабилизира този сектор, докато нашите усилия са, целят да гарантират енергия, чиста енергия на нашия континент? Merci beaucoup. Госпожа Вайс. Благодаря. Желая ви успех. Много добри въпроси ви зададоха и аз се присъединявам към въпросите на моя колега Дачанин. Искам да задам един друг въпрос Във връзка с комуникацията през този период на преход имаме фалшиви е, новини, е, хвърляне на, на обиди е, и така нататък. а, трябва да достигнем до най-различни групи от нашето население – Трябва да сме наясно с а, ам, системните вреди, които могат да бъдат а, нанесени на системите ни за комуникация. Затова трябва да се мисли интердисциплинарно. Благодаря ви. Uh, Господин Гонзалес Кансарес. Felicidades, Mr. Jorgensen, por Моите поздравления за вашето назначаване, госпожо Йоргенсен. Вие имате една тежка роля, но това е много сериозно предизвикателство за близките години. Имаме директивата за е, възобновимите електроенергии през 2023 ще може да се преразгледат целите. Дали трябва да се чака 2023 след а, обещанието от госпожа Вандермайн. А, исках а, да говоря за прехода. Идвам от Галиция, това е един регион. А, има една термоцентрала, която е най-голямата в Испания. И там преминахме от а, въглища към комбиниран цикъл. Инвестира се все повече. А, но има сериозни заплахи за тази централа. Така че аз искам да знам какво е посланието, което би издала комисията, за да може да има едно справедлив, справедлив преход. Това са стотици е, работни места в тази зона, а и други области ще бъдат засегнати от този преход. Освен това искам да знае какви са мерките, които вие предвиждате, за приложението, предвид последния енергиен доклад, следствие лошите данни, които касаят енергията. Мадам Паулус. Госпожа Паулус. Благодаря, поздравления и от мен. Разбирам вашия подход за сътрудничество за МСП. Е, тъй като все още 11 държави членки не са предали е, данни, а това е от съществено значение за борбата с климатичните изменения. Е, амбициите ни не са достатъчни за целите за 2050 година, да не говорим за Парижкото споразумение. крайна сметка въпросът е колко въглерод е, емитираме в атмосферата. Беше повдигнат въпрос е, за съхранението и то многократно. Всички държави в света трябва да се занимават с този въпрос. Не мислите ли, че това е уникалният шанс за Европа да стане световен шампион при тези а, е, технологии за а, батерии, съоръжения за улавяне на въглерод и така, на водород и така нататък? Съжалявам, времето ви изтече, казва председателката. Следващия път повече. Thank you very much, and I do also want to respect that you choose to represent you here uh, for the first time, uh, and I respect the parliament. Госпожа Кумпала Натри, желая ви успех uh, за предстоящата работа. Желая на нас и на вас ползотворно сътрудничество. Мисля, че няма място за нови въпроси и се връщам към въпроса задан от нашия координатор за съхранението за батериите, защото имаме законодателство, искаме да намалим емисиите, искаме повече гъвкавост. Липсват обаче съоръжения за съхранение. Има ли идеи от страна на комисията за батериите? и комисията ще продължи ли да работи в тази посока. Моето послание към вас е координирайте, координирайте, координирайте. Госпожа Фондер Лайен а, говори за данък за адаптиране. Го, бихме искали да се говори за механизъм. Тя каза данък, такса. Относно националните планове за действие. Направете ги лесно за страните членки и координирайте, координирайте. Госпожа Карвайо. Не, всъщност господин Елер чрез госпожа Карвайо. Два въпроса от негово име – Каква е връзката между Хоризонт Европа и Фонда за иновации? Ще може да се допълва бюджета от един в другия. Втори въпрос. Виждате ли специфични цели в фонда за преход за отделните региони? Госпожа Тоя. Е приветствам директорката и е, искам да премина от общите приказки за стратегия към съвсем конкретни, но важни въпроси за различните страни. Що се отнася до е, изпуснатия стандарт от държавите членки, т.е. какви мерки е, бяха взети. и Искам да разбира следното. Чух, че в съвета, че някои а, е, държави членки закъсняват в постигането на, на целите. А, е, комисията трябва да каже какво трябва да се направи. Това не е някаква теория, която касае завишаване на отговорността, но пакета е, който ние вече приехме в парламента. Е, има големи щети за промишлеността. Е, всичко, което се отнася до производството на различни уреди, трябва да преминат на тестове на съвместимост. След това трябва да се да отговарят на климатичните проблеми, стандарти. И Меркосур вече се занимава с този въпрос. Последния е оратор, господин Блос, за една минута. Благодаря, благодаря, че сте тук. Желая ви успех. Младото поколение е, е обърнало поглед към науката, вижда много климатични катастрофи и очакват е, много от вас. Какви са Конкретните мерки, които могат да бъдат взети, за да се постигне целта от 55% жилищния сектор. трябва да изпълним задължително тези цели? Как ще убедите държавите членки, които още не са толкова убедени, че това е необходимо, че е полезно за здравето? че е по-ефтино за економиката, че създава работни места, растеж. Как ще ги убедите? Или, с други думи, кой е най-големия приоритет за вас сега? Както виждате, безкраен списък от теми, които повдигнаха колегите. и ако имаш още време, щях да излязат и други. Моля, отговорете поне на част от въпросите. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за топлото посрещане и въпросите. Добре, че не виждате листа, който е пред мен защото става все по-трудно да се ориентирам в моите бележки, но ще направя всичко, което е по силите ми да отговоря на вашите въпроси. Е, и се надявам да ми простите, че няма да отговоря на всички въпроси или отговора ми няма да е достатъчно ясен на всички от тях. Ще продължим при следващата ни среща. Много от вас повдигнаха в въпроса или по-точно говориха за гражданите, включването на гражданите, нашата способност да комуникираме с тях така, че да няма фалшиви новини, фалшиви послания. Нека да започна с тази тема, защото наистина европейските граждани са унези, за които всъщност работим. През последните години се поддържа диалог с гражданите под различна форма. Има форум с гражданите, например, в Португалия. Поколението е на климатичните изменения, например, диалог с него. Трябва да продължим и да надграждаме над вече постигнатото, що се отнася до ангажирането на гражданите. вижданията не са едни и същи в цяла Европа. Дори в отделните държави между поколенията ние а, изслушваме всички, изслушваме различните притеснения и в политическите насоки на госпожа фон дер Лайен ще видите, че има препратки към различни действащи лица в нашето общество, различни региони, държави, индустрии, поколения. И това е началото на един важен процес на комуникация, процес, който трябва да продължим. И вие като пряко избрани представители на гражданите трябва да играете и ще играете много съществена роля през едните години. Един от основните елементи на енергийния съюз е аспекта свързан с климата, но има и други стълбове, които, по които трябва да работим. Надявам се да съм била достатъчно ясна, като съм казала, че ще работим по всички съществени елементи на нашата енергийна политика, в това число и сигурността, газа, част от зеления преход е свързан с газа. По-специално за въглищата имаше въпрос свързан с националните планове и с факта, че не всички държави членки не са заявили ясно намеренията си в тази връзка. Не всички национални планове са достатъчно ясни по отношение на изкопаемите горива и този проблем. Имаше множество въпроси а, за това какво ще правим, ако националните планове са недостатъчни, ако те не позволяват да се постигнат целите, ако не са достатъчно специфични. Ще направя няколко общи бележки в тази връзка. Първо, плановете, които получихме това лято, са проектопланове. Това е първата стъпка. Това е една междинна стъпка, която ни позволява да ги разгледаме, да направим подробни коментари и да ги дадем за преработка. Някои държави членки са по-близо до целите, някои вече са изпълнили целите до 2020, някои са ги преизпълнили, други не са достатъчно направени. Така че тази междинна стъпка е направена, плановете са проекти за планове и те ни дават възможност да направим специфични препоръки. И плановете трябва да се разглеждат като стъпка. планове, които ще получим до края на годината. Държавите имат задължения възоснова на сегашната законодателна рамка. Наше задължение е да осигурим надлежното прилагане и изпълнение на заложените изисквания. В средносрочен план най-важното е да работим с държавите членки така, че те да направят подобранията, които сме поискали. Много се работи на техническо равнище, на политическо равнище в съвета по енергетиката тази, тази седмица също, този месец също. Окончателните планове обаче ще ни покажат до къде сме стигнали, какво е нивото на амбициите, до къде сме стигнали по отношение на изпълнението на целта. Ще има конкретни инициативи и мерки ще видим какъв ще бъде най-подходящия отговор на това, което ще ни бъде предадено. Много от вас повдигнаха въпроса за енергийната бедност. Това продължава да бъде проблем, с който трябва да се борим. Има разлики между регионите, държавите членки, групите от населението, но реакциите в обществото, които видяхме на някои от инициативите. Но, но пак, пак се връщам към политическите препоръки. Те са за справедлив а, преход. Така че това ни дава ясна посока, в която да работим заедно с вас. Имаше въпрос, свързан с прилагането и с това дали зелената сделка и политическите насоки, дали те са свързани само с изпълнение на приятото законодателство, дали ще има нови законодателни инициативи. Мисля, че в политическите насоки много ясно се казва, че ще има нови инициативи, като например закон за климата и така нататък. Аз лично смятам, че всичко, което правим, трябва да е свързано с надлежното прилагане на прието от този момент законодателство. Имаше въпроса във връзка с трансграничната такса за въглерода. Много съм работил по този проблем като служител на комисията. Ще продължавам да работя. Това също се казва в политическите насоки, но не мога по-специфично да кажа как и кога, но защото за това ще се изисква внимателен анализ и доста подготовка от страна на службите на комисията. Ще се изисква анализ, економическото въздействие, правните въпроси, международните ни задължения. Много, много интересен въпрос, но съжаление не мога да бъда по-прецизна на този етап. И имаше въпроси, свързани с съхранението, инновациите, технологиите. и във връзка с свързването на секторите. Какво ще направим за свързването и интеграцията на секторите? намираме се на един ранен етап на картографиране на това, което съществува, това, което може да се направи, защото секторите са различни за различните хора и ние трябва да, ви, да създадем първо едно общо а, разбиране на този етап мога да кажа, че въпросът е комплексен, защото различните сектори използват различна енергия. Наистина внимателно трябва да поработим а, и да а, подготвим работата в този а, аспект. Има различни технологични аспекти. Съхранението един аспект, другия е водорода. Технологията е едната страна на монета, другата обаче е разпространението на прилагането на технологията. Така че по тези въпроси ще работим в времето, което ни предстои. И продължаваме диалога с вас. Енергийната ефективност. Имаше още въпроси за енергийната ефективност. Интересно е да се види, че енергията, в енергийната ефективност има огромен а, потенциал, но трябва да постигнем още напредък, за да постигнем целите за енергийната ефективност. Европа е континент с доста стари сгради и трябва да видим как да ги направим по-енергийно ефективни какво е необходимо. Инвестиции на първо място. Нека оттам да почнем. Доста пъти днес казахме, че има нужда от публично финансиране. И тук ще се изисква сътрудничество между различните политики. И, но това ще залегне в предложението на комисията за новата МФР. Мисля, че а, засегнах по-голямата част от днешните въпроси, а, а тези въпроси, на които не успях да отговоря, ще отговоря при следващата ни среща. Извинявайте, последно, последно. Имаше специфичен въпрос за, за, във връзка с национални въпроси. PPC в Гърция, въглерода в... Извинете, водорода в Франция. Знам някои неща от предишната ми позиция, но не знам дали мога да говоря сега а, за тях. Има национални фирми, национални въпроси, за които знам, че съществувам и ще продължа да работя по тях от перспективата на енергийната политика. И ще се опитам да включа всички аспекти конкурентно способност, сигурност на енергийните доставки. Що се отнася до изкуп изкопаемите горива, това, което се прави по този въпрос е залегнал в националните планове, там където държавите членки не са а, заявили достатъчно ясна позиция, ще разговаряме с тях и ще поискаме да бъдат по-ясни и по-конкретни. Сега наистина спирам тук, защото много късно стана. Благодаря за времето, което ми отделихте. Благодаря ви, беше чудесен първи дебат. Благодаря, ни, благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, колеги, за проявения интерес. Е, имаме нужда от е, много ефективна генерална дирекция енергия. Надяваме се да се срещнем колкото може по-скоро, за да продължим дебата. Колеги, още не сме приключили заседанието. Толкова дълго ви слушах, така че ми дайте още 10 секунди да закрия срещата. Следващата ни среща е на 25 и 26 септември, а сега закривам днешното заседание. Благодаря ви.